Hier zur Sitzung heute. Wir haben als ersten Punkt einen der nach meiner Искам да ви приветствам с добре дошли на заседанието ни тази сутрин, госпожи и господа. Първата ни точка от дневния ред е въпрос, който придобива все по-голямо значение. Той касае индустриалната политика в глобализирания свят, каква ще е ролята на Европейския съюз. Готви се доклад по собствена инициатива. Искам да проведем първоначален дебат днес с вас. Искам да приветствам с добре дошъл и господин Зуре, генерален директор на Генерална дирекция предприятие и промишленост. Сигурен съм, че той ще се включи в дебата. Първо искам да дам думата на докладчика господин Лангер. Благодаря, господин председател, драги колеги. В индустриалната политика през последните години установих, че фокусът лежи върху съгласувана политика в Европейския съюз, но не във всички сфери. Днеска се подчертава важността на конкурентоспособността в най-общи линии и на тази основа някои правила, но стратегическа индустриална политика до сега малко е имало. Всяко по време на финансовата и економическа криза погледа се промени и то с право. Естествено, създаването на добавена стойност е в индустрията. Три четвърти от всички експортни стоки на Европейския съюз са индустриални стоки. 22% от създадената стойност е в индустрията. Тук точно е, лежи потенциала на Европейският съюз този сектор трябва много повече да бъде поставен от нас в фокуса на нашата работа. Една от насоките в стратегията на Европейския съюз 2020 е точно политиката в областта на индустрията. В миналото това не беше така формулирано, както днес днес е експлицитно изтъкнато изтъкната тази страгия. Естествено, индустриалната политика стои пред големи предизвикателства, които се развиха през последните години. Ние установяваме, че глобализацията и натискът от глобализацията върху европейската индустрия силно нарасна. От една страна Има пазари, чието растеж е много голям в други региони на света. Поради това ние сме, ние трябва да се ориентираме по-силно в запазването на ядрото на европейската индустрия тук при нас в Европа. Трябва да засилиме сътрудничеството, например в, чрез Global Engineering – има по силна ориентацията към знанията в глобален мащаб, тясно сътрудничество между учените е особено важно. Този смисъл е нужно преориентация от физическия капитал към капитала на знанията. Това е първото предизвикателство в областта на глобализацията и растежа. Второто е екологията и въпросът как може да подновиме новите индустриални е, центрове, защита на природата, целите, които сме си поставили и формулирали през есента на 2008 година са важни. и предизвикателството да произвеждаме с запазване на ресурсите, което да доведе до конкурентни предимства. Трето, трябва да дадем отговор на демокра... демографските промени. От една страна се променя демографската ситуация при нас, с което се променя и изискванията към а, а, персонала, въпросът възниква как в бъдеще ще осигуряваме квалифицирани работници. Още от сега се установява, че има празноти в квалификацията на наетите лица. И четвъртото предизвикателство, драги колежки и колеги, е въпросът с нарастващата урбанизация в Европейския съюз което е едно ново предизвикателство в областта на сградите, логистиката. Общо взето, индустриалните процеси са поставени пред нови предизвикателства. Въпросът с необходимостта от обновяване на индустриалната политика, актуализацията й – свързана е, с големите нови предизвикателства, не е проста задача. И трето, драги колежки и колеги, проблемът на европейската индустриална политика се състои в това, че има малко коопериране. Имаме 27 държави членки, е, Европейската комисия е действащия орган и не виждам координирани акции. Смятам, че решението на съвета по конкретна способност от 1 март е разумно, а именно да се опитаме да създадем и да преодолеме желанието за конкуренция между отделните държави членки. Например, в член 73 трябва по-голяма мобилизация за създаването на общи показатели или насоки, не бива да изработиме добра, например, стратегия, която обаче да доведе до противоположни развитие в самия Европейски съюз в областта на индустриалната политика. Така че, драги колежки и колеги, смятам, че ни е нужен нов интегриран подход в индустриалната политика на Европейския съюз. Интегриран означава от една страна да се засилят общите и дефинират общите позиции в различните сектори на индустрията. Често имахме проблем, че отделните сектори в индустрията, търговската политика, е, екологичната политика не, не, беше, не бяха съгласувани с индустриалната политика в миналото. Второ, интегриран означава, интегриран подход означава, че различни заинтересовани е, страни трябва да бъдат включени в е, изготвянето на тази индустриална политика. И сега, ако погледнем какви мерки всъщност са необходими, ще видим, че а, е, от една страна е важна иновативната верига в Европейския съюз, която трябва да се развие по-силно изследвания в индустрията, разработка на иновации и приложения. Всичко това да се а, обедини. В много сектори имаме великолепни изследователски резултати. Имаме великолепни демонстрационни проекти, но иновативната верига да се стигне до пазара, до пласмента, и да създадат нови работни места, този, тази интегрирана, иновативна верига липсва. И, и затова е нужна допълнителна работа, за да може това, което е развито като ноу-хау в Европа, да се използва и в индустриалната политика. Има някои а, транссекторни технологии, като нанотехнологията и други технологии, които трябва още да бъдат усъвършенствани. Второ, става дума за ефикасността на използване на ресурсите. От 1960 година насам производителността на труда нарасна многократно. Е, дялът на заплатите е 25% от общите разходи – ресурсите струват около 40% в индустрията. И смятам, че това е особено важно да се използва индустриалната политика, значително повишаване на ефикасността на използване на ресурсите, особено по отношение на енергията, но и самото използване на ресурсите. И още едно, втора гледна точка, драги колежки и колеги, е следната – суровините са ограничени вече в целия свят. Това е една истина. И от друга страна, нараства конкуренцията в, е, например, като се погледне Китай. Ще се, трябва да се наложи да работим с по-малко суровини при по-високи техни заплати, е, по-високи техни цени. Така че особено е важно да се използват ефикасно ресурсите и така наречените е, процеси на рециклиране, които да бъдат направени по съвременен начин. Трето, твърдо съм убеден, че трябва по-силно да развиваме секторните интереси на индустрията. Трябва да ги наблюдаваме добре. От комисията имаше из, е, известен под, е, някои подходи като К-20, Старс 21, ЕКТ Star Force, Task Forces, високопоставени комисии, иновационни платформи, но стратегическата насока, драги колежки и колеги, не беше еднозначна и преди всичко прилагането на това, което се дискутираше не беше, беха приложени ясно тези неща. Така че става дума тук е, специфично за отделните сектори да се е, открият интересите и да се координират сътрудничеството е, в индустриалната политика, за да се постигне синергийни ефекти и този конкретен сектор да напредне. въпросът с регионалната дейност, смятам, че трябва по-добре да, да вземем под око, тъй като регионалните индустриални центрове чрез по-добро създаване на мрежи с научните среди, тези центрове могат да бъдат засилени. Това е много важно, създаването на мрежи – между индустрията и науката. Трябва да се насърчава този процес. В Европейският съюз вече имаме редица примери, които трябва да бъдат още повече подкрепени, за да можем да взимаме по-добри решения за инвестиции в Европейския съюз. И последното, драги колежки и колеги, по което искам да говоря, е въпросът с приемането на промените – Ясно е, че предвид на предизвикателствата, индустриалният сектор ще се променя. В много сектори а, имаме и нужно е да се справим с промяната. Не е достатъчно само да говорим за индустриализация, трябва да погледнем къде са специфичните проблеми. В, например, в новите държави членки където тези проблеми са в голям мащаб, но и също в старите държави членки. Т.е. приемането на промяната в индустрията и реструктурирането. Естествено, с структурните фондове имаме един инструмент, но смятам, че процесът на реструктуриране, преструктуриране трябва да се засили. Трябва да вземеме по повече под внимание този процес, въпроса с разумната политика по квалификация, потребността от квалификация трябва да се осъзнае. Говорих за демографските промени, но разбира се, когато говорим за економика на знанието, тук се нужни по-високо квалифицирани работници. Тоест, това върви ръка ръка с една разумна политика по, квалификаци... Е, по квалификацията. Аз като добър социал-демократ си го представям като добре а, е, свързани неща и а, е, използване на представителствата на работниците и по този начин а, развитие на индустрията. Това е като въведение. Благодаря, че ми слушахте. Добре, благодаря. Ако позволите, искам да дам думата сега на, коалици... на комисията, за да изкаже своето мнение. Благодаря. Благодаря за поканата. Ще се опитам да ви информирам за становището на комисията. Първо, благодаря, че тази тема за производството на стоки, за индустрията, е тема, която обсъждаме сега. От 5 години имаме като част от нашите задачи индустрията. Виждаме, че сегашната економическа ситуация и кризата се отразява на производството на стоки и в строителството. Това е криза на строителството и на производството на стоки. Това води до намаляване на индустриалната производство с една пета за една година. Сега, в момента се намираме в фаза, където следва бавен подем, т.е. към по-добре, към по-добро се развиват бавно нещата, независимо от това, оставя факт, е, че стоковото производство трябва да е в центъра на економическите дейности и а, се нуждае от по-голямо внимание. Трябва да признаем, че въпроса с конкурентоспособността в индустрията през последните години не беше на по-малък преден план, отколкото щетите, които предизвика индустрията в, в околната среда. Фокуса не беше толкова върху конкурентоспособността, тъй като индустрията десетилетия наред даваше добри резултати. Сега вече обаче това не е така и за това трябва да разгледаме тези проблеми. В комисията се опитахме да опишеме положението, занимахме се интензивно с отделните сектори и установихме кои са дългосрочните тенденции, какво е влиянието на кризата върху индустриалните сектори и кои са основните трудности, които съществуват в отделните браншове, кои са тенденциите на развитие, които трябва да подкрепим, за да се извърши това преструктуриране в браншовете и то успешно. Стигнахме до интересни факти. Първо, понятието сектор все по-малко съдържа смислена информация. Сектор днеска се дефинира с крайният продукт. Но не описва процеса на производство и, веригата на стойностите. Например, трудностите в автомобилната индустрия с а, големото спадане на, на продажбата на автомобили в химическата индустрия, в електрониката, тъй като автомобил върху тези индустрии се отрази това автомобилостроене, тъй като производство на автомобил е доста комплексен процес, съдържащ много компоненти от различни сектори на индустрията. Така че фокуса върху автомобилните производители обаче е, не е достатъчен само за да говорим по темата автомобилостроене. Второто, което установихме че е в противоположност на широко разпространената представа, че индустрията в индустрията работят ниско квалифицирани хора, всъщност в индустрията настъпиха радикални промени в състава на човешките ресурси. Днес индустрията, в индустрията, индустрията се характеризира не с а, ниско квалифицирани, а с високо квалифицирани специалисти. Това е причината, защо на изхода на индустрията имаме спад с 20%, докато е, персонала намаля с 12%, тъй като е, средната продължителност на квалификация на работците 3 е години всички предприятия се, се нуждаят от доста време за да могат отново да обучат, да квалифицират един ново назначен работник. Това е голяма промяна в състава на работната сила в индустрията. Третото, което ни направи впечатление е, че все повече стигаме до убеждението, че не е разумно да се концентрираме само върху секторите, а трябва една, така да се каже, дъга да прехвърлим. Опитахме се производството да разделиме на 30 различни сектори и да ги анализираме. След това се опитахме да установиме кои са общите неща, положителен смисъл, в отрицателен смисъл. И след това установихме един пример на пример. През следващите 10 години половината от действащите в индустрията инженери ще се пенсионират и най-много една пета или една четвърта от тях ще могат е, да бъдат попълнени с нови работници, имайки предвид студентите, които излизат от университетите. Ще имаме голям проблем с високо квалифицираните работници в индустрията и това не касае само един сектор, а се наблюдава в много сектори. Подобен е въпроса с законодателството в екологията, политиката за иновации, в търговията, Опитахме се тези предизвикателства или тези шанси, шансове да ги подложим на един а, анализ, да разработим една кохерентна политика, която да може да бъде представена в или да отразява отделните сектори. Някои докладчиците споменаха вече тези подходи на комисията – и да стигнем до модерна индустриална политика, например, представената от комисията чисто автомобилопроизводство, как, също и по, отнош, по отношение на политиката с ресурсите. Един общ подход, всеобхватен обход, но вече не говорим за пет сектори, които ще определят бъдещето и трябва да се концентрираме само върху тях, а за нас е важно да имаме сигурно производство, конкурентно способни работни места, независимо в какъв бранш са. Важно е да могат да устоят на международната конкуренция. И както докладчикът каза, насоките на предизвикателствата, иновации, отговор на глобализацията, пром... структурните промени, ние трябва да участваме в тях, а не само да ги наблюдаваме, иначе се стигне до големи трудности и може да стигнем до това, че да коментираме само историята, но не и да я формираме. Благодаря ви. Наистина това много ни помага за нашия разговор. Колежката Гростет има думата. Благодаря ви, господин председател. Този дебат тази сутрин е много важен. Всички са съгласни че този дебат е от жизнено важно значение, защото във времената на глобалната економическа криза ние изгубихме голяма част от европейската промишленост и е важно да спасим това, което все още е останало. Разбира се, трябва да се мисли и за нови сектори, за една модерна промишленост в Европейския съюз. Важното е да не мислим за европейската промишлена политика само от гледна точка на зелената економика. Ние всички говорим, че трябва да се спаси европейската економика, но за целта са необходими иновации и зелена економика. Но аз съм убедена, че това не е достатъчно. Ние имаме традиционни промишлени производства, които трябва да запазим. Mission doit une future communication sans... И очакваме комисията на 13 октомври да излезе със съобщение. Вие вече ни казахте какво е основното послание, дадохте ни представа за това какъв е контекста. Вие казахте, че подходът няма да бъде толкова разделен по сектори, защото самото понятие сектор е от по-малко значение. Разбира се, аз съм убедена, че трябва да имаме един хоризонтален, съобхватен подход, но не смятам, че можем изцяло да се откажем от секторния подход. Промишлената политика е хоризонтална, защото тя засяга конкуренцията, иновациите, търговията, знанието, опазването на околната среда, борба срещу промяната в климата, транспорта. Не може да си представим разработването на европейската промишлена политика без тя да включва насърчаване на основните мрежи. Тоест въпросът е за финансирането. Ние всички знаем, че в момента има криза и трябва да се намерят нови източници на финансиране. Те трябва да бъдат потърсени. Ние водим преговори по бюджета за субсидиите, за това какви рамкови и научно-изследователски програми ще бъдат финансирани. Много е важно да се проучат допълнително възможностите за финансиране и включително използването на рисков капитал, използването на собствени ресурси. Важно е да бъдат гарантирани и трите метода за финансиране на търговските дружества. Какво вие мислите? Затова ние говорим за промишлената тъкан, ние говорим за малките и средни предприятия. Ние не говорим само за големите европейски предприятия. Да, разбира се, ние ги имаме, ние Искаме да ги подкрепяме, но ние трябва да мислим за цялата тъкан, създадена от малките и средни предприятия, които са гръбнака на европейската економика. Как да ги подкрепим? Как да улесним достъпа им до финансиране и рамковата програма? Това е нещо много сложно за малките и средни предприятия дали ще защитавате тяхното място в нашата економика, дали ще улеснявате живота им. Сега за външната конкуренция. Да, имаме проблеми лоялната, добросъвестна конкуренция трябва да бъде запазена. Това не подлежи на съмнение. Но трябва да прилагаме принципа на реципрочност. Не можем да позволим да има конкуренция, която е изкривена, която да излага на риск нашите фирми. Не трябва да въвеждаме правила и норми, които да застрашават нашите фирми. Какви конкретни мерки имате предвид? Това, което искаме да постигнем сега, е не да получим думи, а да има конкретни мерки, така че да не сме ощетени на световната арена. Ние знаем, че Европейския съюз е единственото място в света, където има контрол върху държавните помощи. Какво ще предложите да правим така, че да не наказваме основните генерични технологии, например полупроводниците. Съси край де фюит. Ние като че ли не помагаме толкова много на нашите фирми, колкото това правят други страни. От това води до, пренас... до изнасяне на работни места извън Европейския съюз, носи до... води, извинете, до изкривявания, същото вече и за стандартите. Как да защитим европейската економика без да нарушаваме принципите на конкуренцията. Ние искаме да насърчим научно-изследователската и развойната дейност чрез намаляване на бюрокрацията. Ние искаме научно-изследователската дейност да се подпомага от допълнителни мерки за подкрепа на демонстрационните проекти. Искаме да подкрепим зелената економика но как да наваксаме изоставането, което вече имаме? Достъпът до суровини, за това вече се говореше, е също един важен въпрос. За много. Европейският съюз няма собствени ресурси от, от по-редки полезни изкопаеми или те се изчерпват. Какво мислите за използването или заместването на важни суровини? Смятам, че трябва също много внимателно да подхождаме към външната ни политика, например, спрямо Китай. Китай се държи по един много безпокояващ начин в Африка. Какво можем да направим? Да си възвърнем позициите, които изгубихме вече в Африка. Докладчикът също така спомена за зелената економика и за това как да се включи в нашите решения аспекта за опазване на околната среда. Това всичко са въпроси, на които трябва да дадем отговор. Обедена съм, че това са изключително важни и сложни въпроси, но те са от важно значение, ако не искаме да преодолем кризата и да гарантираме, че Европейският съюз не е просто е Европа на услугите, а че ние наистина ще запазим нашата промишленост. Благодаря ви. Господин Хачимаркакис. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доста общиното изложение. Беше много добро това, което той представи, но така и сме свикнали от него. Радваме се, че индустриалната политика придобива по-голяма тежест в глобализиращият се свят се променят непрекъснато нещата и трябва да се концентрираме върху това, което ни прави по-силни. В финансовата криза забелязахме, че внезапно тези, които разполагат с индустриални центрове, бяха като локомотиви, за да измъкнат европейското, европейската индустрия от тази криза. За в бъдеще ще имаме все повече работа с играчи, които стратегически подхождат. Или, например, с китайците, когато говорим за инициативи в областта на суровините, сравните вероятно сме закъснели с 20 години. Вчера имахме колега от САЩ, председател на Комисията по наука и технология към Камерата на представителите, и той много ясно се изказа за инициативата на САЩ по суровините в сътрудничество с европейците. Защо? Защото вижда, че китайците, чрез налагане на своите методи, например, чрез недобро управление, осигуряват позиции в целия свят. Смятам, че трябва открито да говорим по индустриалната политиката. Това беше темата Бу в миналото. В дискусии в Германия се избягваше да се говори за индустриална политика, защото се смяташе, че пазарът регулира това. А, истината е, че трябва различните подходи да обединиме, да постигнем кохерентност. Едно нещо може да се научим от французите, а именно това, че французите създадаха шампиони. Ние трябва да допуснем създаването на европейски шампиони. Например, Nokia е един пример, а, който поставя европейците много напред в един много важен пазар – така че тази инициатива на финландското правителство с подкрепа на Европейския съюз не би била възможно да стигне до успех, ако не съществуваше. Е, трябва да се е, е, станем по-силни. Обръщам внимание, че комисията в миналото не действаше кохерентно. Например, в автомобилостроенето има един сектор, ще използвам думата сектор, с новото съдържание – в което 86% а, с 86% европейците са водещи. Това са премините марки в автомобилостроенията. Комисията направи предложения, които ще доведат до абсурд в конкуренцията, но парламента за щастие пред, предотврати прилагането на тези мерки. Точно за ще, ще бъде унищожена тази сила на Европейската индустриална комисия. Моля комисията да действа по-кехарентно, отколкото Европейския парламент. Ние, например, обща линия следвахме, когато е, Генералната комисия взе становище по индустриалната поле. Колегата Димас, е, Ферхоген бяха антиподи, но за в бъдеще това не бива да се повтаря, иначе няма да напреднеме в индустриалната политика. Много неща бяха казани. Знам, господин Председател, че трябва кратък да бъда в моето изказване. Говореше се за човешките ресурси, за работната сила, за инженерите. Трябва да говорим за иммиграцията. А, голямата група на китайски студенти в Ахен – и в други университети, слушат най-внимателно които с удоволствие учат в Германия, но след това се връщат в Китай. Ние трябва да се постараем една част от тях да останат при нас а, като ценна работна сила. Трябва ни ясна политика по иммиграцията. А, темата малки и средни предприятия. Не бива да ги разглеждаме в противоположност. Малки предприятия и големи предприятия. Например, малките предприятия, които доставят отделни детайли за автомобилите, нямаше да могат да съществуват, ако нямаше големите автомобилостроителни предприятия. Трябва да говорим по темата патенти и трябва да сме наясно, че американците прилагат своята политика на патенти, е, китайците копират е, немските патенти и ги прилагат. Уважаема комисия, трябва да стигнем до европейски патенти, защото всички старания да прилагаме европейските изследователски резултати на практика, ще се стигне до абсурд. Трябва по-добре да стимулираме изследванията. И накрая трябва по-стратегически да мислим. Колегата Костет говори за полупроводниците. Не, не трябва да се ориентираме само към глобалната конкуренция. А кои ключови технологии в бъдеще са ни нужни – за да можем да е, издържиме на глобалната конкуренция. В химията има много неща, които са стигнали е, до опасно ниво. Аз се радвам, е, че се намирам все пак на добър път. Благодаря ви. Още 15 минути имаме и е защото в 10 часа ще започнем с гласуването. 10 души искат да се изкажат. Може всеки да го казва, да говори колкото си иска, тогава само двама, трима ще могат да се изкажат. Ако всеки по една-две минути говори, тогава всички могат да се изкажат. Така че второто ще бъде. Госпожа Тико. Истина е, че индустриалната политика силно влияе на подема в Европейския съюз. 80% от работните места са в индустрията. На първо место трябва да мислим за конкурентоспособността в Европейския съюз. По съгласно последните статистики, Европейският съюз владее 27% от световното производство на автомобили 13% от химическите продукти, 38% от машиностроителните продукти. В гражданската авиация, гражданските самолети е на второ место, на трето место е в фармацевтиката. Така че виждате, че ние притежаваме компетентности, които трябва да продължим да ги поддържаме и да засилим нашата конкурентоспособност. От... Относно новите държави членки, в тези държави трябва да се създаде политика на деиндустриализацията. Има компетентности в тези държави и затова смятам, че трябва да съживиме индустрията в тези държави отново. В 21 век е важно да, да да повишиме индустрията. Euh, Благодаря. Имам въпрос към директора. Нашата комисия посети Испания по време на Испанското председателство. Посетихме съвместен изследователски център в Севиля и се говореше за зелени работни места промишлеността трябва да допринесе със създаването на работни места. Вие говорихте за инженери, но има и други работни места, е не само високо квалифицирани. Какво може да ни, да ни кажете по този повод, включително и с оглед на извършваното от вас изследване? Освен това има случаи, в които имаме едни бели петна в информационните и комуникационните технологии, необходими са малки следователски проекти. С увеличаването на бюджета на рамковата програма може ли да определите кои са белите петна, така че да бъдат финансирани научно-изследователски проекти и екипи в тези области, които не са обхванати? Освен това, искам да говоря за инвестиционната банка. Смятам, че е много важно да има стимули, които да се предоставят, така че да не се изнасят работни места. И освен това, смятам, че Европейската комисия трябва да създаде инструменти, които да ни позволят да не сме толкова нивни пред лицето на цялата външна конкуренция, с която се сблъскваме. Благодаря, господин председател. Смятам, че изказването на докладчика и на господин Зорек бяха много интересни. Само един момент искам да изтъкна. Нещо, което трябваше да има в този доклад, а именно културната индустрия и нейния принос към БВП, който е значителен. Тя има голям принос за БВП. Този сектор има своите специфични характеристики. Това е нещо, което е свързано с културата, но и с индустрията. И ние трябва да помислим какъв да е нашия подход към този сектор. Това е един от малкото сектори в момента, които не са били толкова сериозно засегнати от кризата и този сектор може да предложи много варианти за иновации в индустрията. Това е много амбициозна тема. Аз завиждам на господин Ланге, че работи по тази тема. Основният въпрос и принципен въпрос в тази връзка гласи. Какво трябва да докаже тази работа? Коя е основната теза и кое говори и подкрепя тази теза? Аз виждам две тези. Първо, тя е пасивната теза адаптиране на индустриалната политика към глобализацията и нейните предизвикателства – основният фактор. Във връзка с дейността на Световната търговска организация, и Европа е, че Европа трябва да, смятам, да, трябва да защитава своя пазар. Това е първата пасивна теза. Втората теза, да наречем активна теза, е в е, оформянето на индустриалната политика чрез нов модел на потребление. Трябва да потърсим нови решения, компютеризация. Трябва да мислим за бъдещето на ресурсите. много неща зависят от основните технологии. Паул, има думата. Благодаря, господин председател. Индустриалната политика е предизвикателство точно по а, времето на глобалното затопляне. А, това са темите по въглероден диоксид. Имаше дискусии по този въпрос. С нарастването на емисиите на въглероден диоксид натоварваме индустрията. Говори се за облагане с данък на продуктите, които генерират въглероден диоксид. Трябва да има такса за тях, за да се стигне до намаляване на емисиите с 15%. 15%. Продуктите с високо съдържание на въглероден диоксид а, натоварват околната среда. Трябва да повишим и рисковия капитал. Голямият проблем е, че индустрията се намира притисната между банките и финансовия министр. Не... До 20, до, стратегия, до 2020 трябва да и имаме и достатъчно собствен капитал в индустрията, а не да разчитаме само на банките. Колегата Руди си има думата. La planète va bien. La Chine a un Благодаря, господин председател. Климатът си е наред. Китай има добър растеж, в Африка е добре, всичко е добре навсякъде, с изключение на Европейския съюз. Индустриалната политика е залог за успеха, който сме си поставили за цел. Оставам с впечатлението, господин генерален директор, че вие сте винаги на линия, независимо, че сменя състава на комисията. Основен елемент за успеха е конкуренцията. Тук имаме два аспекта. Социалните стандарти – които очакваме и които имаме по традиция, и екологичните стандарти. Това е нов момент. Нашите социални стандарти фактор за конкуренцията ли са или обратното? Какво мислите за механизма за включване на въглерода, за да се предпазим? ако нямаме международно споразумение по въпроса. И на последно място, относно търговската политика, да не бъдем наивни и да искаме ответни мерки от останалия свят да има реципрочност. Благодаря, колегата Хенин. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Но следващия път искам 12 минути за изказване, защото все едни и същи хора получават по 12 минути за изказвания, а ние само по една минута. Това е дебат за индустриалната политика в глобализирания свят. Проблемът е, че нямаме такава индустриална политика на първо място. Няма обща индустриална политика в Европа, защото пазарът само определя кой ще живее и кой ще умре. И така стигаме до и принципният проблем. Ако нямаме обща индустриална политика, как може да имаме индустриална политика в сферата на глобализацията? Трябва да започнем от самото начало, да говорим за ползата от индустрията в Европа, ползата от индустрията за европейския гражданин, индустрията като ресурс на Съюза. Ако нямаме обща индустриална политика и ако решенията се взимат от пазара, как ще променим това положение? Второ, как можем да избегнем изнасянето на бизнеса на други места извън Съюза. Как можем да избегнем деинструментализацията на Европа, ако нямаме правила, с които да се предотвратява социалния, фискалния, данъчен и екологичен дъмпинг? Благодаря. Аз разбирам, разбирам а, а, вашето, вашата критика, че много малко време имате за изказване. Опитвам се да създам, все, да създам все пак правила. Колегата Вебер има думата сега. Е, е, докладът на господин Ланге е доста обещаващ. Не мога да кажа много в рамките на една минута, ще обърна внимание само на един въпрос. Не можем да пренебрегнем въпроса за защитата. Всички стари економики, дори най-отворените се защитават. САЩ са радетел за свободна търговия, но те знаят как да се защитават от различните форми на дъмпинг и нелоялна конкуренция. Германия знае как да се защитава с технически стандарти, да не говорим за Китай, която се защитава по абсолютно всеки начин, но извършва дъмпинг в най-различни форми, включително и финансов дъмпинг. Комисията трябва да взема предвид държавните помощи. В Китай няма проблем с е, държавните помощи. Тук имаме проблем. Аз съм противник на наивността. Трябва да се защитим от дъмпинга. Има легитимни форми на протекционизъм. Да правим като американците. Те наскоро приеха закон купува американското. Вице-президент. Благодаря, господин председател. Заместник председателя Таяни, който работи по индустриалната политика, обясни обеща така нареченият нов подход, пресен подход, fresh approach. Във всеки случай, това, което е, не, което, по което ние говорим, не е само business as usual, не е продължаване на предишни подходи, а имайки предвид променещите се влияния, в резултат на глобализацията, ние се стараем да изготвиме нова европейска индустриална политика с та, която до сега не е имало. Аз не смятам, че трябва да имаме е, централизирана интервенция. Протек... Аз съм против протекционизма. Трябва да сме готови да се защитаваме от дъмпинга. Така че давам право в това отношение на колегата. Индустриална политика означава бъдеще е, Европа да не формулира своите приоритети само чрез търговски споразумения, а трябва да има видим принцип. И този принцип из... формулира Томас Фридман от Нью Йорк Таймс последния начин. С най-бързите и най-добри технологии трябва да се използват, за да а, излезеш напред през 21 век, а именно е ефикасно използване на енергията и суровините. И това трябва да е в основата на нашата офанзива. Колегата Фигери, докато последен има думата. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu, eu gostava aqui de colocar apenas. Господин председател, искам да се спра на две неща. Първото е свързано с общата тема. Каква индустрия искаме за Европейския съюз? Каква е задачата, която стои пред отделните държави членки в областта на индустрията? Възоснова на това, което сега се случва и в бъдеще може да се случи, аз идвам от държава, където които продължават да има масови уволнения от стотици работници, стотици хиляди работници. Работниците напускат заводите от друга страна и отиват в други държави Азия, Африка и от редица индустрии изчезват. Не само в секторите, които бяха традиционни индустрии, като облекло, обувки, но и в автомобилостроенето се наблюдава такова явление, в електрониката също, в най-различни сектори, включително най-напредничавите сектори. Така че как да се борим, за да постигнем стратегия стратегия, която да защити заетите места в Европейския съюз. Благодаря. Сега дам думата на, на генералния директор на Европейската комисия. Уважаеми дами и господа, моля ви за внимание още няколко минути. Благодаря. Разбрах, че тази тема среща голям интерес във вашата комисия. Обръщам внимание, че индустриалната политика е част от е основната дейност на тази комисия. Има редица въпроси, които се, се причисляват към други сфери. Моите сътрудници ще могат също да се включат и да дадат конкретни отговори на въпросите. След гласуването ние сме на ваше разположение. Благодаря. Много полезно предложение. Колегите, които имат конкретни въпроси към комисията, комисията ще бъде пред залата след гласуването на разположение за конкретни отговори. Благодаря ви, господин генерален директор. С това тази точка от дневния ред а, я приключваме и преминаваме към електронното гласуване. Драги колежки и колеги.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 Ja, meine Damen und Herren, darf Sie... Уважаеми дами и господа, моля займете местата си. Уважаеми дами и господа, моля, займете местата си. Моля за ваше внимание, за да преминем към гласуване. Не са много а, нещата, които ще гласуваме. Първото е бъдещето на европейската стандартизация. Искам да дам думата на докладчика Райнхард Бютикофър. С негова помощ избегнахме дебат днеска, но все пак искам да му дам думата в началото да каже две-три изречения. Господин председател, искам да поздравя колегата Койшишник, който е главният а, докладчик по тази тема и специално дойде тук. Второ, а именно Едвард Кошушник е това. В изменение 4 има текст, който вече не е актуален. Вчера изготвихме изменена версия, която е съгласувахме между политическите групи. Това го казвам, защото когато стигнем до там, устно ще кажа текст. Ако позволите,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 Преминаваме към гласуване. Първо има компромисно предложение. Извинете. Първото и, първо изменение едно. Кой е за? Против? Въздържал се? Приема се. Компромисно изменение едно. Приема се. Изменение 6 за. Против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 въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. Изменете 24. Изменение 24 на Тикао. Гласуваме го. Благодаря, господин председател. Устно изменение в глобалната конкуренция ще включим този текст. Добре, 24 с устното изменение. За, против, въздържали се. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Господин Бютикофър. Момент, момент. Искам да прочета текста, по който ще гласуваме. Всяка от организациите на заинтересованите страни трябва да има необходимата роля в европейския процес на стандартизация, което ще им позволи официално да одобряват европейски стандарти, в разработването на които те са участвали и което ще позволи да се разработи механизъм за бързо разрешаване на споровете, който ефективно ще решава споровете при създаването и определенето на стандарти. Това е коригираната версия за, против, въздържали се, приема се. Сега ми е казаха, че всички други изменения, с изключение на две, можем да ги гласуваме в блок. Само 40-42 ще останат. Така че гласуваме всички останали изменения. Това е великолепно предложение. С изключение на 40-42 гласуваме. За. Моля. Против. Въздържали се. Приемат се. Остават компромис 5. Компромис 5. Гласуваме за. Против въздържали се, приема се. След това изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. Отделно го гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към електрическите машини от начало на гласуването. Bei der EPP sind jetzt vier zu viel, ich will immer mehr. Das scheint eine besondere Form der Vermehrung. При НП се увеличиха изведнъж гласуващите. А, край на гласуването. Край на гласуването. Още веднъж. А, грешка им сме направили. Още веднъж окончателно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Резултатите са ясен резултат. Вижда се на таблото. Не искам да давам оценки. Но много ми хареса начина на изготвяне на списка за гласуване при следващия списък е по-лесно, защото вече сме гласували. Става дума за газ. Има само едно предложение за изменение. Кой е за? Извинете. По електронен път. Електронно гласуване, начало на електронното гласуване. Сега пък един социалист имаме повече и един от НП повече. Край на гласуването. Ясен резултат. Благодаря на всички. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 13. Тъй като някои напускат залата, моля да го направят това възможно най-тихо, за да можем да продължим нашата работа. Имаме още редица точки и теми, по които искаме да говорим. Така че Преминаваме към а, точка 13. Опростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания. Драги колежки и колеги, моля бъдете по-тихи, за да чуеме колегата Кавалио, колежката Карвалио. Можем ли да започнем? Моля по-бързо излизате от залата, които ще искат да излезат решете по-бързо кой иска да остане, кой иска да излиза. Okay, we start. Така че започваме. Госпожа Карвалио сменя местото си. Още няколко теми искам да обсъдим днес, затова моля да се концентрирате. Колежката Кавалио, имате думата. Уважаеми господин председател, дами и господа, добро утро. Първо бих искала да подчертая широките консултации, които допринесоха за изготвянето на този доклад. Проведох публични консултации и получих широк спектър от бележки и коментари, за които съм много благодарна. Докладът представлява сериозен интерес за бизнес средите и научните среди. Освен това, той съвпада по времето с оценката на седмата рамкова програма и подготовката на осма рамкова програма. Има четири основни аспекта в доклада, които бих искала да подчертая. Първо, въпросът за административното и финансово простяване. Второ, необходимостта от одобряване на качеството, достъпността и прозрачността. Трето, бих искала да предложа някои препоръки за по-добро взаимодействие между различните програми. И накрая искам да кажа няколко думи за бъдещето на осма рамкова програма. И така, първо, прагматичния преход към упростяване, административно и финансово упростяване. Тук има два аспекта, които са отразени в доклада, основни принципи и конкретни препоръки. Що се отнася до общите принципи, посочвам, че опростяването е в интерес на всички заинтересовани страни. Необходимо е да се гарантира стабилност и правна сигурност. Също така е необходимо подходът към риска и процента на грешката да не застрашава публичното финансиране. Например, предлагам да позволим на бенефициентите да прилагат обичайните си принципи за управление и счетоводна дейност. Що се отнася до конкретните препоръки, основната цел е да се постигне по-голяма яснота и Опростяване. Това означава ясно определение на това какво трябва да се промени, как то трябва да се промени, кога и с каква скорост. Второ. Допълнително простяване правилата за изчисляване на разходите и за финансирането. Например, изчисляване на разходите. Методът тук трябва да бъде идентичен за различни програми, различни инструменти. И накрая яснотата в определението на такива неща, като еднократни плащания, разходи подлежащи на възстановяване и данъци. Това е изключително важно. Също е много важно да се гарантира последователност при прилагането на правилата във всички отдели на комисията и при всички проверки подобряването на качеството, достъпността и прозрачността. Това е третия аспект. Тук изтъквам три момента. Като цяло съм за това, което наричам подход основан върху науката. Такъв подход насърчава високи постижения и същевременно простява финансовия контрол. При все това, подходът основан върху резултатите – предложен от комисията, има своите предимства. Обаче, трябва да прилагаме този подход към пилотните етапи на проектите, за да можем да видим как ще се приложи дефинирането на резултатите. Този пилотен етап трябва да се извършва за демонстрационни технологични проекти, в конкретни проблематични области. Също така препоръчвам прилагането на наградите, които предлага комисията за високотехнологични технологии, да се дава от Европейския съвет за изследвания. Необходимо е да се минимизират забавенията и това трябва да се насърчава. Също така е важно държавите членки да запазят своето право на проверка. Особено при проекти, свързани с сигурността и отбраната и когато проектите са свързани с етични измерения. Освен това, предлагам една двуетапна процедура за заявки, така че оценката да се извършва на първоначалния етап – препоръчвам пълното включване на оценката за грантове, безвъзместно финансиране и предложения да бъде основана върху една платформа, която да бъде разумна и лесна за използване. Тази платформа трябва да се използва от всички служби на комисията. За да се подобри взаимодействието на проектите и инструментите, трябва да намалим сложността на тези програми и инструменти. Това включва единното тълкуване на правилата и процедурите и също така подпомага хармонизирането на дейността на всички участващи органи на Европейския съюз. И накрая, що се отнася до бъдещето на осма рамкова програма. Тук бих искала да подчертая три аспекта. Смятам, че административното упростяване трябва да бъде основен приоритет за бъдещето на осма рамкова програма. Смятам, че трябва да бъде намален броя на инструментите и трябва да има по-добра координация между тях. Осмата програма трябва да отчита всички възможности за иновация от високотехнологични изследвания, демонстрационни проекти, технологични разработки, оценка на резултатите и бързото използване на резултатите, така че те да, предлаг, да се предлагат на пазара. Необходимо е да се намери разумен подход между подхода към изследването отгоре надолу и отдолу нагоре рационализирането на осма рамкова програма би било желателно. И разбира се, това включва и включването в тази програма и на сътрудничеството с развиващите се страни. Благодаря ви. 12 души искат да се изкажат. Има още няколко точки от дневния ред, които остават така че моля концентрирано и кратко говорете. Първо предлагам докладчика Сянка да вземе думата. Но тези, които след това да се изкажат, моля да имат предвид, че и други ще искат да вземат думата след това. Докладчика Сянката има думата. Благодаря, господин председател. Както каза съвсем ясно докладчика, наистина от 1984 година рамковите програми бележат сериозно развитие една след друга. Бюджетът е увеличен, както и областите, които се обхващат, също са повече на брой. Но това води до по-голяма сложнота на формулярите, които трябва да се попълват, начините на участие. Мисля, че е хубаво да се разгледа този въпрос, както е направено и в доклада. Искам да поздравя докладчика. В доклада си тя е отчела исканията на научните среди, исканията на парламента и мерките, очертани на семинара, посветен на опростяването, организирано от Испанското председателство през февруари. Тези мерки са свързани обикновено с начина по който се договаря бъдещата финансова програма, тригодишният преглед, Трябва да се обърне внимание на един друг въпрос, изтъкнат от госпожа Карвалио. Освен тези мерки за в бъдеще, има и други мерки за упростяване, които не са толкова мащабни и могат да бъдат приложени и към текущата рамкова програма. Те ще улеснят е, участието на бенефициентите в програмата – но и ще насърчат подобно участие. В нещо, в което съм убедена. Госпожа Карвали очела доста актуални въпроси. Искам да я поздравя. Като докладчик в Сянка от името на моята група искам да внеса няколко изменения. Накратко ще се спра на тях. Трябва да се опазва финансови интерес на Съюза. Това е легитимен интерес. но не може да не отчитаме факта все пак, че научната дейност е рискова, тя не може да се прогнозира точно. Предлагам, за да се упрости живота на всички, ако искаме да увеличим правната сигурност, както казва госпожа Карвалио, трябва да се предприемат някои мерки. Например, ясно дефиниране на понятието грешка, да видим къде се допускат грешки. Ясна дефиниция на обичайната счетоводна практика на бенефициента, въвеждането на предварителен контролни проверки за лицата, които участват за първи път или бенефициентите, представляващи рисков фактор. Хубаво е и комисията да даде разяснение – да прилага едни и същи правила спрямо мерките и бенефициентите по рамковата програма, да дава и по-голяма информация за стратегиите за проверка и одит и плюсовете на бенефициентите от предварителния контрол върху счетоводната им политика. Това са все лесни за прилагане мерки, които не налагат е, промяна на правилата на сред самия процес, те просто ще улеснят е, всички и ще улеснят бъдещото участие, ще допринесат за по-добри резултати до 2013. В заключение искам да поздравя Белгийското председателство, че се спря на този въпрос от самото начало. Утре е организиран семинар, посветен на упростяването – от само себе си се разбира, че се ползват с пълната ни подкрепа. Благодаря, господин Качимакакис. По-добър докладчик от госпожа Карвалио просто няма по тази тема, защото тя е много добре запозната с нея, много добре подготвена е, знае нещата в подробности. Хубаво, е, че има такъв докладчик – Искам да й благодаря за предварителната работа, която свърши за сътрудничеството. Опростяването не е само цел, то следва да преследва две цели. Първо, засилване на участието в рамковата програма и най-вече участието на малки и средния бизнес, което спада. На второ място, повишаване на видимостта на европейските научни разработки – Вече просто не знаем какви са ползите от тях, какво се дава. Трябва да покажем резултатите от европейската научна дейност на хората. Относно промяната на парадигмата и поставянето на акцента върху научните, не толкова върху административните аспекти. Научно-изследователният е, съвет е, е посочил някои принципи в това отношение. Има някои области, в които трябва да поискаме повече от комисията, например за последователността на терминологията. Използват се различни термини, различни видове счетоводни практики – Единната проверка или единният одит е ясно понятие, което обаче означава, че всички органи на комисията трябва да работят единно като едно звено, за да се постигне тази цел. Нуждаем се от правна сигурност и ясност. Последващите промени, най-вече за малките участници, не са приемливи. Не може правилата да се променят в последствие. Госпожа Карвалю засегна и въпроса за еднократните суми. Той е важен и за нас. Времето е важен фактор. Как така някои проекти се получават парите след 200 дни, други след 500. Това просто човек не може да го разбира. Нуждаем се и от компютърни програми. Хубаво е да имаме компютърно обезпечаване. Трябва да говорим също и за грешките и за този подход ориентиран към рисковете. Не можем е, като цел 2% административно да зададем. Трябва творчески да подходим, иначе изследователите ще отидат в други страни, най-вече в Азия да работят. Благодаря още Колегата Ламбертс. I will join uh, my colleagues in... И аз ще поздравя докладчика, като колегите. Докладът е много добър. Няма да повтарям вече нещата, които се казаха. Искам да се спра на следните неща. Първо, подходът ориентиран към резултатите. Това е достойна цел, но не трябва да попадаме в капана да дефинираме предварително какво очакваме от научната дейност, защото тя обикновено води до неочаквани области. И между другото, ако ще следваме подход ориентиран към резултатите, питам се дали проекти като ИТЕР ще отговарят на изискванията, тъй като резултатите от подобни проекти не са ясни. Не е ясно и кога ще са готови те. Така че ако се предлага подобен принцип, ИТЕР няма да отговаря на него. На второ място. Виждам, че колегата Оди вече ме гледа и ще вземе отношение. Има някои проекти, които на... изцяло не се контролират от бюджетна гледна точка. Госпожа Карвалио спомена за осмата рамкова програма и се питам дали в доклада не трябва да предвидим възможност да се ограничи изпускането на някои проекти от контрол. Галилео, ИТЕР, например. При Галилео не знам разходите с колко процента точно нарас... нараснаха. Но вижте, държавите членки казват, не искаме да се даваме допълнителни средства, което означава, че трябва да финансираме новите разходи, като урязваме средства за други проекти. Дали не би следвало в, в този доклад да запишем как искаме да ограничим подобни практики, защото ще пострадат някои проекти заради Итери Галилео. Това не е нещо, на което гледаме с добро око. Трябва да се направи подобно предложение, защото наистина става въпрос за лошо управление – Европа се е спечелила името, че не разходва добре паричните си средства. И има два конкретни примера, в които е ясно, че не правим хубаво за гражданите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Карвайо. Беше много приятно да работя с вас и се присъединявам към поздравленията и добрите думи, казани от преждоговорившите. Важно е упростяването да може да използва обичайните счетоводни практики и също момента за по-малките консорциуми определено са подкрепени от мен, защото размерът на консорциума се отразява върху сложността и разходите и не става дума само за броя на участниците, но и за географските разстояния. При все това, благодаря ви за това, че включихте думите за интернационализацията, нещо, което аз изтъквах по време на нашето обсъждане и в обсъжданията ми също така с някои от водещите ни университети и аз им обещах, че ще настоявам този аспект да бъде внесен. Благодаря ви също така, че включихте момента за това, че изследвания трябва да са близо до пазара. Много често виждам, че нямаме конкурентно предимство в Европа. Имаме добри научни разработки, но те не стигат до пазара. Трябва по някакъв начин да има обвързаност. И може би за целта е необходим рисков капитал, ангели инвеститори и други форми, които да позволят да се пуснат на пазара нови продукти. И става дума за това как се обвързва това с иновациите, как те могат да бъдат изведени на следващото ниво. И защото седма рамкова програма беше много сложна и очевидно имаше сериозни проблеми с нея, но това не означава, че доброто решение трябва да бъде радикална промяна, затова подкрепям вашия, вашето предложение за подхода, който да се читава подхода отгоре надолу и долу нагоре. Аз също така смятам, че е много важно да имаме гаранции за повече прозрачност. И разбира се, тук трябва да бъдат отчетени резултатите от различните проверки, да, трябва да гарантираме, че има надлежна аудиторска следа, но и че нещата не са прекомерно сложнени. В мой избирателен район една организация премина едновременно през четири различни проверки, което разбира се затруднява дейността на организацията. Благодаря ви още веднъж за вашия доклад. Благодаря, госпожа колежката Матия си има думата. Eu também, tal como aqueles e aquelas que me antecederam, quero dar os meus parabéns. Благодаря. Както и преждеговорищите, така и аз искам да поздравя госпожа Даграса Карвалио за положената, положения труд. и тя ни даде един а, много добър документ. Тя включи препоръките на докладчика в сянка. Действително това е пример за добра извършена работа. Ние знаем, че опростяването трябва да засегне целите, които ние следваме не само административните процеси трябва да се опростят. Има и други измерения, които са важни. Бяха споменати някои неща, но сега искам да се спра на нещо, което считам за важно. Точка 23 става дума за финансирането. Говори се за резултатите, подхода ориентиран към резултатите бяха споменати тези неща, затова няма да ги повтарям. Защо е толкова важна тази точка? Защо трябва да й обърнем по-голямо внимание? Става дума за това, че не, да не, времевата рамка е важна за постигане на тези резултати. Колегата Ламберт спомена редица неща. Трябва да внимаваме действително и да вземем предвид кои опасности се явяват при а, изместването на финансирането а, спрямо разходите, които възникнат. Това, което колежката преди малко каза, не искам да го повтарям. И накрая три а, неща. Опростяването е важно при целите, които следваме и трябва да разшириме тези европейски рамкови програми, да използваме целият потенциал на програмите и, и трябва да създадем предпоставките които да направят еднакъв равен достъп на всички за отделните държави, отделните изследователи и централно да разпределиме финансовите средства. Често забравяме, че в, в нашето економическо пространство можем да кажем, че искаме това упростяване, като съблюдаваме международните мрежи мисля, че този принцип трябва да се а, приложи за това, което очакваме от тези рамкови програми за научни изследвания за партньорите извън европейското пространство. И накрая европейските научни изследвания имат бъдеще. Е, опростяването няма да е успешно, когато а, основните изследвания не водят до приложни изследвания, много неща биха се загубили. Това е загуба на време, на труд. Затова а, основните изследвания са нещо постоянно, което трябва да бъде включено в нашето разглеждане и което засилва европейското економическо пространство. Благодаря. Това беше докладчикът в Сянка. Сега следващите, които искат да се изкажат, моля една до две минути на всяко изказване. Předsedající, velice stručně. Na zprávě zpravodajky je vidět eh, velká orientace. Господин председател, ще бъда кратък. Вижда се, че докладчика се е ориентирал към изследванията. Ясно е, че административната комплексност на науката, на администрация, се натоварва от администрацията. Докладчикът е за, за финансово регулиране, което да гарантира равновесие между доверието и контрола, между приемането на риска и опасностите, свързани с този риск. Това е един а, внимателен под Аз ценя. Аз съм съгласен с много принципи, като например изчисляването на непреките разходи в университетите, в изследванията, в индустрията. Всичко това трябва да се прави в различен начин, чрез малък брой консорции, консорциуми. От моя гледна точка е, трябва по-добре да обосновем защо подходът е ориентиран към резултатите повишава амбициите на научните среди, защо трябва да използваме този научен подход. Но това е сравнително малък проблем. Аз считам този доклад за много ценен, защото се, се приближава към седмата рамкова програма и отчита предложенията ви. Колегата Ексия има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да поздравя докладчика за прекрасния доклад. Бих искала да се спра на няколко момента, които трябва да направим много ясни. Този доклад е основан върху обсъждането на това какво се случи с рамкова програма 7 и как да оформим 8 рамкова програма. Що се отнася до подход, основан върху резултати, не само от гледна точка на науката, но и от гледна точка на отита е нещо, което е свързано с регулацията. Ако ви искате а, да, да видите, че преминете от точка А точка Б и виждате дали е по-ефтино с трамвай или автобус. И ако видите, че автобус е по-ефтин, ще използвате автобус. Ние знаем, че е трудно големите университети да бъдат заинтересовани от участието и виждаме, че от 15 години намалява участието на частния сектор на промишлеността. Ние искаме да има повече промишлеността в Европа и повече участие на промишлеността, когато става дума за изследвания. Освен това, стандартите за одит и счетоводна дейност могат да бъдат променени по време на изпълнението на проекта, преди да има краен одит. Но това поставя огромни проблеми и отблъсква хората от участие трябва да има последна дата за проверки. Аз също така направих предложение за определен вид заявки. Ние трябва да сведем до минимум броя на различните заявки. Трябва да решим проблема с данъците. Що се отнася до големите изследователски програми, то поне една година е необходима да се реши въпроса с правата върху интелектуалната собственост. Ние имаме нужда от стандарти за правата върху интелектуална собственост. Това е нещо, което може да блокира целият процес, защото вие може да забуксувате, водейки преговори за правата върху интелектуална собственост. Сега за информационната платформа. Това е един от основните проблеми за малките и средни предприятия. И освен това има едно изречение, което според мен трябва да се изясни. И това е когато докладчикът говори за етичните измерения и за участието на държавите членки. Смятам, че е много ясно, че държавите членки имат право да кажат, ние искаме да участваме или ние не искаме да участваме, но е ясно, че те не могат да забранят на други да участват и това трябва да бъде много ясно разписано в окончателния текст. Спомняте си, че обсъждахме изследванията с стволови клетки и че те са необходими за да се решат сериозни проблеми с здравето, например диабета, но има страни, които не искат да използват това изследване, свързано с стволови клетки. Ние не можем да позволим държавите членки да пречат, да забраняват на други държави членки да се занимават с изследвания в определена дейност, в определена сфера. И що се отнася до петата свобода – то ако вие сте подали заявка да участвате в даден проект, вие трябва да можете да продължите да участвате в този проект или да сте преминали на работа в друг университет. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо се присъединявам към колегите, които похвалиха доклада. Аз също считам, че е отличен е, доклад, е, госпожо Карвалю голям комплимент за успешната работа. Второ, няколко общи бележки. Аз участвах в седмата рамкова програма. Тогава говорихме също за упростяване. Много се постарахме в процедурите, как могат да се ускорят процесите и по-голяма прозрачност да създадем за мен е важно това, което формулираме тук, да се приложи оперативно. Нека с добра воля да се опитаме да направим това. И комисията, която отговаря за приложението, да действа. И третата бележка, която искам да направя, това, което много ми хареса е, че вие казвате, че интензивността на изпитванията в изследователските проекти показват колко големи са те. Трябва внимателно да се проучи. Тук, но не с големи подробности. Има разлика дали проектът е 2 милиона или 15-20 милиона евро. В проучването. Дали е постигната ориентация към резултатите. Вие много хубаво сте формулирали тези неща. Интензивността на проверките зависят от е, проекта. Това е добър подход толерантността към риска, също е, да се споменат отделни критерии е много правилно. Така че подкрепям доклада. Е, някои колеги говориха за Галилео и Ита. Е, разходите трябва да внимаваме да не излезат от контрол. От друга страна, като парламентаристи трябва да си отговорим на въпроса искаме ли тези проекти или не. Е, искаме да подкрепиме Ита и Галилео. И второто, в тази връзка ние казваме, че това не бива да е вътрешно държавен проект, а европейски проект. Което означава, че трябва да се изпълни с европейско финансиране. Трябва да погледнем структурите на управление, да бъде е, добро управлението на проекта, особено при ИТА. Наскоро имахме една презентация в нашата комисия. Трябва да подобриме нещата. Когато говорим за продължаване на финансирането на тези проекти, бих казал, че трябва да използваме резервите в рамковите програми. Благодаря. Колегата Цукалас. Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам. Поздравления към госпожа Кавалио за нейния доклад. Много хубава работа е извършила. Благодаря и на колежките, които а, направиха забележки по теми, които са особено важни за европейските научни изследвания и иновации. Смятам, че един доклад може да е хубав и добър, но важното е в Европа да имаме система, която да позволи а, новият поглед върху тези изследователски въпроси. Трябва да има нова перспектива. Вчера след обяд имахме възможност да чуем нещо от татък Атлантическия океан по въпросите за конкуренцията също. Много колеги казаха, че ние нямаме само Европа като пространство за изследвания, трябва да се интернационализират изследванията. Трябва да отговорим на предизвикателствата, за които бе говорено вече. американският сенатор ни неговото изказване показва, че тук не използваме правилната стратегия. Но не е важно какво казва един американец. Важно е каква е действителността в Европа. Искаме да формираме едно пространство, в което научните изследвания и развитие имат място. Е, трябва да съществува възможност за индустрията, индустриите да си сътрудничат в полза на нашето благоденствие. Това не може да се създаде с регламент. който да опростява процедурите. Но трябва да сме наясно, че има и, ще има и конфликти между изследователите с тяхната свобода и контролът върху разходите. Разходите трябва да бъдат контролирани но първо изследователите трябва да получат средствата. Нужна ни е стратегия на доверието. Госпожа Карвало говори по това, че това е важно за изследователите. Ако те се обърнат против правилата, трябва да им се напомни да се придържат към тях. Благодаря, благодаря и на докладчикът за това, че трябва да се разглеждат по различен начин малки и големи проекти. При одита естествено не трябва да се проверяват само разходите, но и приходите, т.е. какви предимства възникват за Европа от тези проекти, за да могат аудиторите, аудиторите да видят и положителните резултати. Естествено, връзките с обществеността е важно. В рамковите програми за научни изследвания трябва да бъдат информирани гражданите, правителствата, колко важни са тези е, програми за научни изследвания, за да доведат до напредък и на самата економика. Става дума бързо и ефикасно да се взимат решения. Решение, което се взима за повече от 6 седмици, води до проблеми и едно плащане, което се отлага с повече от един месец, също води до проблеми. Точно при малките проблеми трябва да имаме бързо вземане на решение и бързо извършване на плащанията. Това помага на малките и средни предприятия стандартизация на формулярите за субсидиите е много важно. Един формуляр на 23 езика с еднакво оформление, но на различните езици. Всеки ще знае, че на втория ред пише името на фирмата, например, ще доведе до по-ефикасно, по-бързо разглеждане. Електронната комуникация също трябва да бъде формализирана, за да имаме стандартизирани процедури. Благодаря. Благодаря. Госпожа колежката Коланска Бобинска има думата. Dziękuję много. Я również bardzo chcę podziękować za ten raport. On zwracał. Благодаря. Благодаря на докладчицата. Този доклад обръща внимание на много проблеми, свързани с научните изследвания и учените. Когато говорим за упростяване на изпълнението на седмата рамкова програма, не бива да забравяме и осмата, следващата рамкова програма. Искам да помоля Европейската комисия е, да направи анализ защо някои държави използват по-добре средствата от други. Държавите членки и по-специално новите държави членки а, научават тези нови процедури. Но има големи разлики. Смятам, че нашия доклад а, за нашия доклад трябва да е важно Европейската комисия да посочи разликите в отделните държави членки, къде има пречки в отделните държави членки Например, кандидатите от Европа и от други държави членки срещат определен проблем при кандидатстване, а именно преминаването към субсидиране според резултатите, а не според разходите. Аз говоря за това, защото а, промените в финансирането а, заслужава подкрепа. Много заявки от нови държави членки засягат основните научни изследвания, а не приложните. Основата на възстановяване на разходите не бива да бъде само резултата – тъй като това някой път прави цялата работа много сложна. Не е ясно от кои източници трябва да бъде финансиран проекта преди да се стигне до резултат. тези институции, които са богати, могат да чакат възстановяването на разходите, тези, които са бедни, не могат да си позволят да чакат. Благодаря. А сега колежката Ути има думата. Колегата Ути. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчика за огромната работа, която е свършила. Относно ИТЕР. Нека да не виним ИТЕР за всичко. Научните амбиции на ИТЕР са ограничени заради бюджета сега, което е жалко. Да, трябва да поставим въпроса за управлението на големи проекти в комисията. Относно доклада, представен на нашето внимание днес, ще бъде кратък. Със съгласието на докладчика предлагам едно изменение – в доклада става въпрос за бъдещето, но трябва да разгледаме въпросите за минали одити. Ако не се уреди този въпрос, може да се стигне до дела в съда на европейските общности, което няма да е много добре за увеличаване на научните изследвания в Европа. Искам да внеса следното изменение – да приложим опростяването, за да решим някои от проблемите от миналото, ако има политически консенсус за това. Така ще отправим ясен сигнал към комисията, че не искаме да имаме спорни одити и това въжи и за миналото, както и за бъдещето. Благодаря, господин председател. Нашите изследователски програми в областта на образованието бяха разширени, но трябва да вземем предвид, че с тези нови възможности а, нараснах, нарасна несигурността и администрацията. Поради това е важно да бъдат съгласувани различните процедури в седмата рамкова програма. При подготовката на осмата рамкова програма трябва да обърнем по-голямо внимание на този проблем. Изследователите ни помолиха също за това. Трябва повече доверие към тях. Изследователските проекти, проектите с, за иновации трябва да, разбира се, да ги контролираме, но да разградиме бюрокрацията – всеки финансов риск може да доведе до проблеми, но не бива да ни е страх толкова много от тези рискови. Рискове трябва да се постараем нашите проекти да бъдат достъпни за най-добрите университети по целия свят. Така ще бъдем по-ефикасни по отношение на разходите, но и резултатите. И в резюме <clears throat> бих казал, че Системата трябва да може по-добре да преценява риска, от друга страна трябва да имаме по-голямо доверие. Докладът е великолепен, нали, отговаря на тези изисквания. Затова благодаря на госпожа Карвалю за този доклад. Ще бъде важно как на практика ще приложим тези неща. Благодаря. Благодаря. Колега, колежката Херцог има думата. Благодаря, господин председател. Няколко обележки по доклада. Първо искам да поздравя докладчика. Това е много важен доклад, но трябва да решим какво ще правим с него. Не трябва да забравяме, че трябва да се подготвим от една страна за осмата рамкова програма, която е в ресора на нашата комисия – но като четем доклада, трябва да се подготвим и за сериозни промени в финансовият регламент. Без промени в този регламент не можем да постигнем напредък. Това трябва да е ясно. Не трябва да даваме прекалено големи обещания на научните кръгове, при условие, че може да не можем да променим финансовият регламент. Ако не го променим, просто ще се запази статуквото. Основната комисия за финансовият регламент ще е Комисията по бюджетен контрол. Нито едно от правилата за одит не е определено от Сметната палата. Всички те са определени по процедура на съвместно взимане на решение между парламента и съвета. И въпросът ми е, как ще помолим нашите колеги от същите политически партии в Комисията по бюджетен контрол да приемат нашите аргументи? Иначе просто няма да постигнем напредък. Говорих с колегата Дреслер, с колеги от Зелените. Това ще е наистина важен въпрос. Ще внесем и изменение. В този смисъл това е едното. Друго. Някои колеги споменаха за големи проекти като Галилео и Итер. Трябва да е ясно, че те не касаят научно-изследователски въпроси, а бюджетни въпроси. Тези проекти са по седмата програма, защото не може да се промени финансовата рамка и няма бюджетно перо за тези проекти и най-доброто място за тях преди следващата финансова програма бе именно седмата рамкова програма. И така тези проекти не са част от основните научни проекти. Трябва също така да споменем и размерът на финансовите средства по седмата програма. Бюджетът е около 142 милиарда на Съюза, 8,5 от тях се падат за научни изследвания. 142 милиарда е само 1% от брутния национален доход. 8,5 милиарда е 0,006%. Можем да направим стратегия за економика на знанието с обезпечаване в размер на 0,006 на 100 от брутния национален доход. Това е важният въпрос, който трябва да се зададем. Всичко опира до бюджета, а не до финансовото управление. Вчера бе казано, трябва да се справяме по-добре. Въпросът не опира до това. И определено имаме проблем с управлението на научните изследвания. Нуждаем се от голяма инфраструктура. Всичко, което е по-голямо от една държава членка и е по-малко от 27 държави членки. Това е при повечето инфраструктури. Някои държави членки участват, но не всички. Трябва да намерим начини да управляваме подобни проекти, които касаят няколко държави. Иначе няма да можем да реализираме ИТЕР, няма да реализираме и стратегическият енергиен план. В идните години се нуждаем от сериозни стъпки в тази насока. Иначе никога няма да се реализират сериозни инвестиции и научните разработки няма да стигнат до пазара. Благодаря. Благодаря от името на комисията Клара Делатора. Госпожа Клара Делатора има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден. Благодаря на докладчика госпожа Карвали на тази комисия, че обръщат сериозно внимание на опростяването. Относно изказването на госпожа Херцог, наистина не можем да постигнем пълни резултати, ако решенията за научните изследвания не се обвържат с решения свързани с финансовият регламент. Множеството финансови механизми и изпълнителни органи наистина са източник на сложност, както казва госпожа Карвалио. Комисията ще обърне внимание на предложението да се намали сложността и да се уеднаква доколкото се може повече механизмите за намеса. Комисията се доверява на парламента, че той ще ни помогне в това начинание. Приветстваме вашата подкрепа за упростяване на правилата за изчисляване на разходите, включително и средните разходи, които бяха източник на големи главоболия за всички. Както казва докладчика, трябва да знаем и кога искаме да извършим тези промени. Комисията иска да бъдем внимателни при тези промени. Както знаете, стабилността е част само от упростяването. Но комисията ще предложи промени, предложения за ограничени промени за седмата рамкова програма, само ако има подкрепата на парламента. Да речем по линия за, на средните разходи. Господин Кацимакакис, госпожа Форд повдигнаха въпроса за прекомелният контрол и нулевата толерантност спрямо риска. В доклада пише и за прилагането на правила с задна дата. Комисията ви моли да проявите разбиране по този въпрос. Намираме се в трудно положение. Трябва да ви кажа, че никога не сме тълкували с задна дата, нито пък сме променяли правила със задна дата. Но сме разработили система за контрол, която да съответства на сегашните насоки на сметната палата. Стратегията и параметрите са прияти от парламента. При подхода си комисията прилага строги правила, и някои видове последващи контролни механизми, възстановяване на средства. Просто няма друг начин. Контролираме параметрите, за които се дава информация. Комисията представи съобщение за нулевата толерантност прямо риска. Важно е, както казаха някои от вас тук, парламентът да подкрепи понятието за различна степен на допустим риск. Вчера, както знаете, Комисията за бюджетен контрол гласува по доклада на господин Патричело и мисля, че тя не споделя това, което чух тук изцяло за допустимото ниво на грешки. Но иначе ще приема поканата на госпожа Херцог да поговорим с колеги от бюджетната комисия, тъй като ще се намери решение, сигурна съм. Относно времето за отпускане на средства. Срока от 6 месеца, системата от показатели. Наистина, не може да минава толкова дълго време преди плащанията, но не трябва да бъдем прекалено големи оптимисти. При проекти със сложна сходност в национален план Срокът е обикновено 12 месеца преди да се направи плащането. Да, трябва да се намали времето до плащане, но не трябва това да е в ущърт на системата ни за оценка, която е в основата на цялата система. Отчитането на времето, да, това ядосва бенефициентите най-вече от научните среди. Ако нямаме еднократни суми, ще е невъзможно да се премахне отчитането на е, отработеното време, тъй като това е много важен елемент, който следва да не бива забравен. Госпожа Карвалио предлага от подход ориентиран към разходите да минем към подход ориентиран на резултатите. В залата госпожа господин Ламберт, госпожа Форд, докладчика, а и госпожа Ек се изказаха по тази тема. Тя е трудна и спорна. Преминаването към система, при която еднократните суми се изплащат е, възосновата на оценка на научното изследване, може да е едно от възможните решения – така поне могат да се премахнат проверките на реалните разходи, ще се даде по-голяма гъвкавост на консорциума при отпускането на средства според нуждите. Хубаво е вместо подход ориентиран на резултати да говорим за подход ориентиран на науката. Комисията ще помисли по този въпрос. Заради по-голямото упростяване и гъвкавост Доколкото разбирам, Комисията по бюджет на контрол вчера е изразила пълна подкрепа на този подход. Даваме се сметка, че има риск да се премине към система, при която ще плащаме на постигнат резултат, което ще е в ущърп на по-рисковите проекти. Разбира се, не това е намерението на комисията – ето защо искаме да имаме ясна представа за понятието резултат в контекста на науката. При никакви обстоятелства не искаме подходът да изолира рисковите проекти и да обхваща само предложения с нисък потенциал. Както предложи докладчика и други колеги, хубаво е да се премине към пилотни действия в това отношение – Относно сертифицирането, правилата от, от, на комисията са много строги, които водят до по-малък процент на сертифициране. Но ако се промени системата, комисията може да промени също и да облегчи правилата за сертифициране относно различните резултати в различните държави членки. Честно сме правили вътрешен анализ на този въпрос. Няма да ви представим всички аргументи, но не трябва да забравяме следното. Има крива на ученето с всяка ново присъединила се държава членка. Те просто трябва да натрупат опит. Има и друг много по-важен фактор дадохме се сметка, че има много силна връзка между националните инвестиции в науката и процента на участие в рамковата програма. Това е нещо, за което всички трябва да знаем и тук комисията може да помогне с мерки. Благодаря за вниманието. Колегата Оди иска накратко да се изкаже. След това ще дам думата на докладчицата. Съвсем накратко. Говорихме за проблемите през последните години, поне от 2007 насам и не само в нашата комисия, но и в комисията по бюджетен контрол. И ние нямаме разногласия с тази комисия. Тази комисия, нашата комисия и парламента гласуваха за две освобождавания от отговорност през 2007 и 2008. И парл... вие казахте, че парламентът няма становище, но парламента иска да бъдат разрешени съдебните спорове. И що се отнася до сметната палата, то тя няма нищо общо с това – не знам дали Сметната палата е поканена днес. Ако това не е така, това би било кешка, но ние знаем, че когато Сметната палата докладваше за проблема, докладът не се вписваше в Лисабонски договор. Става дума за годишни отчети, но не и за много дейности. Затова аз съм определено огорчен. Смятам, че трябва да се спре позоваването на Сметната палата. Ние трябва да мислим за миналото. Ние имаме отговорности, свързани с финансовото управление, но нашата комисия иска да европеизира изследването и да преговаря с държавите членки. Вие обвинихте в престъпления всички организации, вие дори и искахте да се задейства Олаф. Така че, моля, забравете за 2%, забравете за Сметната палата, използвайте политическата воля и решете проблемите от миналото. Да, трябва да се прилагат определени правила, но го правете разумно. Екстраполациите на Сметната палата са погрешни. Необходими са втори становища и много често тези втори становища, които са били потърсени, показват, че резултатите са по-различни. Необходимо е да потърсите компромиси. Ние ще ви подкрепим политически, но моля ви се да ни обвързвайте с, Сметната палата и с Съда на Европейските общности за още 10 години. Моите извинения, господин председател, но аз исках да бъда много ясен. Европейската комисия и Европейският парламент трябва да решат този проблем. И този въпрос няма нищо общо с Сметната палата, Европейския парламент, Европейската комисия трябва да решат проблема. Сега давам думата на госпожа Карвалио. Ще бъда много кратка. Бих искала да благодаря на всички колеги, които внесоха предложения, казаха добри думи. Ние всички сме съгласни с това, което като цяло се съдържа в доклада, но ще обмисля всички предложения. Ние трябва малко повече да помислим за въвеждането на позоваванията за Итер и Галилео. Искам да спомена още един аспект – за етичната оценка. Съществуващата днес система работи много добре и аз съм много доволна от това, защото аз предложих тази идея, защото имаше едно противопоставяне между две различни групи страни и Португалия излезе с това предложение. Тоест, ние не искаме ние не искаме да забраняваме на държави да провеждат определени изследвания и не трябва и други държави да забраняват подобни изследвания да се провеждат в други страни но на нас ни е необходимо да имаме участие и мнение на държавите членки, когато става дума за проекти с етични измерения. Така че аз ще отчета всички направени тук бележки, ще ги анализирам и благодаря за всички предложения. Благодаря. Накрая три малки забележки от моя страна. С право бе обърнато внимание че една тема от дълго време ни занимава и искаме да постигнем реализирани изменения. Преди няколко месеца имахме изслушвания и използвахме необикновения подход за създаване на малка работна група. Сега имаме доклад, конкретен доклад. Няколко колеги потърси да потърсят сътрудничество с бюджетната комисия и искаме това да доведе до промяна в процедурата. Иначе няма смисъл да се занимаваме. И за това е важно работата, която извършиха редица колеги, да бъде е, заедно с бюджетната комисия обсъдена. Може би, госпожо Карвалю, ще намерите а, е, подхода. 14 юли, 12 часа е краят за подаване на изменения и третата бележка е моя лична бележка. Моля, внимавайте при този принципен въпрос, за който говориме, да не смесваме с отделни проекти като Итра и Галилео, политически може да се разглеждат различно тези подходи. Става дума за нова процедура по елементарен въпрос за достоверността на европейската политика. Благодаря на всички за този подробен дебат, който беше необходим. Приключвам с тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред става дума отново за пари. Колежката Херцог отговаря за дебата по бюджета, дам думата на Едит Херцог. Thank you, thank you, Before... Благодаря, господин председател. Преди да започна, бих искала да приветствам нашите посетители от Унгария и Словакия, които участваха в състезанието и победителите от Унгария и Словакия са тук. Те седят на последния ред добре дошли. Мисля си, че е важно младите хора трябва да знаят повече за Европа. Сега за бюджета. Да, винаги е много неприятно да се говори за пари, но без, парите не можем да, без пари не можем да направим нищо. И ние видяхме, че въпреки, че третото три месече на годината има определен растеж в Европа, но ние сме още, ако не в кризисна, то поне в посткризисна ситуация и виждаме, че има предизвикателство през, пред обема на брутния национален доход. Важно е да се подкрепи излизането от рецесията на Европейския съюз и новият бюджет трябва да си постави за цел устойчив и приобщаващ растеж. И сега, що се отнася до нашите отговорности на комисията ИТРЕ, нашето задължение е да гарантираме конкурентоспособност за растеж и заетост. Парите, за които говорим, са 14,5 милиарда евро за следващата година, което е по-малко от 10% от бюджета, който в момента е 142 милиарда като цяло. Тоест, ако ние видим, че бюджет е 1% от брутния национален доход, то ние говорим за 0,001%. И как 8,5 милиарда са насочени към 8-та рамка програма и също включих Егнос и Галилея. 450 милиона евро. Що се отнася до човешкия капитал, говорим за 1,1 милиарда евро, а за развитието и иновации и включително извеждане от експлуатация на ядрени централи те ще бъдат финансирани от остатъка. Необходимо е да бъдат иновациите подкрепени от ключови програми. Функция А отразява инициативи, включени в стратегията Европейски съюз 2020 година, включително младеща в движение и индустриална политика за епохата на глобализация. Бюджета за следващата година е стратегически, защото първо ще бъдат изпълнявани нови компетенции в съответствие с Лисабонския договор. Новата отговорност също така е противодействие на промяната в климата. Важни въпроси са свързани с финансиране на вече одобрени програми, като ГМОС, Галилео, Козлодуй и ИТЕР. Трето, ИТРА е стратегическа комисия за изпълнението на стратегията Европейски съюз 2020 година и флагманските инициативи по тази стратегия. Последните пет години, извинете, пете години между 2007 и 2013 година трябва да се използва за правене на равносметка, но също така и за анализ, който ще позволи да се определи дейността в последващата рамка. Да не забравяме, че имаме принципно различна бюджетна процедура със съвместно вземане на решение. За първ път Европейския парламент е част от вземането на решение. Това означаваме, че имаме едно единствено първо четене в парламент и в съвета и трябва да постигнем съгласие по всяко бюджетно перо между парламента и съвета в рамките на помирителната комисия. Като докладчик от комисията ИТРА аз ще представлявам аспекта конкурентоспособност в бъдещите ни дискусии. И така, какви са нашите проблеми? Първо, сложната економическа ситуация. И тя се използва от някои политически сили и някои държави членки, за да урежат бюджета на Европейския съвет. Последната информация от съвета е, че съветът единодушно е решил да намали бюджета с 1,3 милиарда. 1 милиард ще бъде намаляването на програмата конкурентоспособност, от която се финансират и научно-изследователските програми. Европейският бюджет е малък бюджет и всяко увеличаване на европейския бюджет няма да има сериозно въздействие върху състоянието на публичните финанси в Европа, докато решението да се намали бюджета на текущите програми може да се окаже много вредоносно за бъдещите политики в областта на конкурентоспособността. Затова е... не трябва да се допуска изкупителната жертва да става бюджет на Европейския съюз. Необходимо е да се разгледа седма рамкова програма и да бъдат преодолени недостатъците. В комисията и трябва да нарушим табутата за европейски бюджет и трябва да изтъкнем че обещанията и политическите цели, особено заложени в стратегията 2020 година, трябва да доведат до конкретни резултати до 2014 година и това трябва да се отрази в бюджета за 2011. Стратегическия характер на европейските инвестиции трябва да е подпомогнат от европейски бюджет. В времена на криза не трябва да се намаляват инвестициите в бъдещето. Дали можем да си представим тук в Итра да няма космическа политика, да няма Галилео, а да имаме програма за конкурентоспособност, иновации. Ние имаме нужда от иновации, повече инвестиции в научно-изследователската и развойната дейност. Какво да направим? Крайно е време да се трансформират политическите приоритети на ИТРЕ в конкретни бюджетни изменения. Най-важната цел за нас е по бюджетното перо, по което ние не сме съгласни с комисията да внесем изменения, възстановяващи първоначалните предложения. Аз предлагам едното перо, в което съветът предложи намаляване на всички бюджетни пера, предложени от ИТРЕ. Това трябва да бъде отразено в бюджетните кредити и заплащания. Също така, там, където и иска да промени бюджетните Пра на комисията, предимно става дума за бюджетни кредити и заплащания. Но основният въпрос е ограниченията на многогодишната финансова рамка и функция 1А. 40 билиона е резерва, но и по-малко, отколкото ни теоретична, теоретичната ни възможност да въведем пилотни проекти. Трябва да съгласуваме стратегия. Ще предложа да надвишим тавана на нашата функция, защото Галилео и Драми са съвместни предприятия. И затова ние трябва ясно да заявим, че съществуващите ресурси няма да могат да финансират в достатъчна степен предлаганите проекти. Трябва да изпратим много ясно политическо послание, че ние искаме да защитим седма рамкова програма, ние не сме съгласни с закриването и ние искаме да има силна промишна политика, насочена към бъдещето. Съгласна съм с колегата от Зелените, която, която каза, че Галилео и Итар не могат да се впишат в седма рамкова програма. И точно затова трябва да сме много едини като комисия да се борим за определените от мен цели. Разбира се, задава се въпроса какви политически маневри да приложим. Може би трябва да се договорим, че Козлодой да бъде финансиран от средствата за 2011 година и не от малкия резерв. Този резерв е добре да се използва за малките проекти и да включим Козлодой в инструмента за гъвкавост, както може би ИТАР. Затова, ако го направим, то тогава от резерва 50 милиона ще имаме 500, извинете, ще имаме 120 милиона като поети ангажименти за плащания от страна на комисията, които могат да се използват за пилотните проекти и подготвителната дейност. Това трябва да бъдат нашите основни цели. Програмите като интелигентна енергетика, малки и средни предприятия и други трябва да се финансират тези 125 милиона. Какво мислите вие? Що се отнася до края на подготвителни дейности, мисля си, че тук са необходими някои корекции. Може би 10 до 15 милиона ще са необходими. Също така е важно да се знае, че системата се е променила и вече има нова процедура за съвместни решения. Има нова страница в интернет. Там има около 20 страничен наръчник как да се използва и всяка държава членка може да внесе своите изменения. Важно е да се знае, че последния срок за внасяне на изменения е 18 август. И накрая, колеги, че става дума за процедура за вземане на решения. И в тази процедура парламентът има много права, но ние нямаме мнозинство. Ние не можем да спечелим нашата битка без хората, които седят на задните редици, да говорят с своите правителства и да убедят съвета да промени своята позиция. И да можем да осигурим 21 век да бъде векът на растеж и иновации. Благодаря ви. Благодаря. Колега, със сигурност ще бъде един труден дебат. Колегата Саудакас иска думата. Thank you, Chairman. Uh, е, е, е, really, I, I have already spoken in my main committee in вече казах основаното на заседанието на Комисията по конституционни въпроси, но ще го повторя, тъй като става въпрос за едни и същи принципи, за едни и същи плюсове и минуси на нашия подход към бюджета. Да, принципно трябва да гледаме с добро око на урязването на европейския бюджет като цяло, за да проявим солидарност към отделните държави членки и така нататък. Но нашият избор не е, както би казал Хамлет, да урежеш или да не урежеш. Ние имаме прекалено много урязвания. Както от комисията и от съвета, и основният ни избор е къде да ни орежем. Това е принцип, който въжи и за комисията ИТРЕ. Функция 1А по принцип е предназначена за борбата с кризата. И така, нашият бюджет принципно не трябва да бъде орязван. Това е общото послание. Да, той може да се коригира с докладчика може да видим точно кои пера да се променят. Предложението да се увеличава бюджета следва да са много добре аргументирани и да са доста малко на брой. Но да се предлагат нови урязвания, повече урязвания, също не е добра идея. Ако ще се прави това, то трябва да е добре аргументирано. Принципно подкрепям позицията на докладчика. Е, нейните аргументи са доста ясни, добре подбрани. Трябва да се борим за бюджета на нашата комисия, да отправим сигнал че ако комисията предложи да се уреже бюджета, ние веднага ще кажем да не се орязва, да не се орязва за абсолютно всяко перо, с изключение на някои конкретни случаи, когато имаме добри аргументи от другата страна. Може да се ограничат административните разходи в тази или в друга област, да речем. И така, идеята ми е, трябва да подкрепим позицията на докладчика и да се борим. Битката ще е тежка. Положението е ясно. Но тук имаме и прецедент. Това е прецедент след влизането в сила на Лисабонския договор. Надявам се този прецедент да не се повтори за следващите бюджети, защото тук имаме конкретни обстоятелства при този бюджет – трябва ясно да отправим своето послание в сферите, насочени за борба с кризата, не трябва да се правят урязвания на бюджетните средства. Меко казваме, просто не трябва да прибягваме тук до популизъм. Благодаря. Благодаря. Паул Рубих има думата. Благодаря, господин председател. Е, в една финансова и економическа криза да съкръщават точно средствата, е, които са свързани с по-големи данъчни постъпления, е трагично. 35% е, бяха съкръщенията. Трябва сериозна дискусия да се проведе, че с съкръщения няма да се постигне устойчивост и подем. Затова при ИТРА трябва да се види нормалният финансов план, е, който трябва да бъде спазен дългосрочен план. Допълнителните разходи, новите разходи, които възникват, изискват свежи пари, трябва да се дискутира как тези свежи пари да бъдат набавени. Но не мога да приема в седмата рамкова програма да се извършат съкръщения – а, други проекти и програми да бъдат подкрепени. Смятам, че е нужна прозрачност. Второ, относно ниските въглеродни емисии, смятам, че малките проекти, които са важни за бедните, бедното население и за хора, които не могат да си го позволят, а именно е, пасивна къща с нулева енергийност, трябват ни малки проекти, малки жилища, малки къщи, е, които да са с ни, ниска енергийна ефективност. В изменение 2 става дума за финансовата подкрепа в областта на енергетиката, точно по тази тема такъв проект трябва да бъде изпълнен. Тъй като има и външни ефекти. Еразмус за предприемачи мисля, че е много важна програма. Европейският за по-добра комуникация в Европейския съюз. Благодаря за подкрепата. Изказа моята пълна подкрепа на докладчика становище, не е лесно да се наложи интереса на нашата комисия. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на нашия докладчик за компетентния анализ, за ясната насока на политиката. Искам да се спра на два проекта във връзка с дебата за упростяване на рамковите програми. ИТА и Галилео са тези проекти – трябва да е ясно. Искаме ли тези два проекта или не ги искаме? ако ги искаме тези два проекта, а това е мнението на мнозинството в парламент, ние трябва като Европейски съюз да очакваме финансова фита и в Галилео като Европейската сателитна навигационна система. Трябва заедно с държавите членки, и тук съм съгласна с докладчика, че трябва да се осигури и гарантира финансиране. За Галилео имахме дълъг дебат. Напомням, че дебата беше дали да бъде междудържавен проект Галилео или да бъде европейски парламент. Парламента бяхме и ясно на мнение, че искаме да бъде европейски проект. Следователно е нужно европейско финансиране. Третата бележка ИТА е, енергийни изследвания, докато Галилео е космически изследвания – Е, въпроса в категория 1А, дали може да се осигури финансиране като изследователски програми. Аз съм да няма съкръщения и да приеме категория 1А, но и да си запазим гъвкавостта, да можем да направим промени. Так, а, сега държавите членки трябва да се включат в финансирането. Трябва ясно да го кажат това. При предишните финансови въпроси се опитвахме от различни категории да осигурим средства. Галилео беше финансиран тогава, когато се надхвърлиха средствата от категория 5, доколко си спомням, и от неизползваните аграрни средства – така че моля докладчикът да помисли по кои други категории може да се осигури финансиране. Важно е в дългосрочен план да имаме финансиране по тези проекти. Господин председател, управлението на проектите, особено при ИТА, трябва да го погледнем. цялото управление на проекта излезе от релси. Е, тъй като експлодираха разходите. Моята молба е тук в комисията да се занимаем с въпроса как да гарантираме продължаването на тези проекти и да постигнем по-голяма ефикасност е, по отношение на разходите, които не бива да излизат от контрол. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ек има думата. Благодаря на докладчика за ясната информация. Подкрепям вашето становище по въпроса относно ИТЕР. Не може да се отруи бюджет на един проект и той да продължава. Това е просто очудващо. Трябва да се придържаме към бюджета, който е определен. Ако това не може да стане, просто трябва да се преразгледа проекта. Не може да се дава карт планш за всичко, Не трябва да забравяме преди 10 минути какво казахме за научно-изследователските проекти и тяхното аудитиране. Аудитиране па и на научни работници, на малкия следния бизнес, на фермерите. Научно-изследователските проекти трябва да се придържат към бюджета си. Все още не съм готова да кажа не на ИТЕР. Но съм готова да спазвам правилата за бюджета и за този проект. Просто наистина е очудващо. Мога да използвам и други по-силни думи, но ще се въздържа от това, тъй като уважавам председателя. Имаме и ясно чертано мнозинство за приоритетите в резолюцията за стратегията за 2020, която бе приета преди две седмици. Хубаво е, че докладчика иска това да се отрази и в решението. Бюджет е едно от много важните средства за излизане от кризата – за което не трябва да забравяме. Като гледам предложението на комисията, ще кажа, че то не е съобразено с стратегията за 2020. Напротив, даже противоречи на някои от политиките, които вече приехме. Европейският съюз трябва да може да разглежда различните области на политиката и да вижда каква е взаимовръзката между различните решения, които се вземат. Госпожа Дитер Стил. Не искам да повтарям много от нещата, които вече бяха казани. Е, е искам да поздравя докладчика за ясните обяснения. Мисля, че тя се движи в правилната посока. Както каза колегата, тук е, принципа е да урежем или да не урежем. Както е, да, ако трябва да перефразираме Шекспир. При процедурата за съвместно взимане на решение наистина имаме възможност да окажем въздействие върху резултатите. И тук имаме едно много важно средство споразумение, което да почива на колкото се може по-голям консенсус. Това е много ключов фактор. Всички политически групи трябва да имат една и съща позиция. Това ще се отрази и на резултата от процедурата по съвместно взимане на решение. Има и друг важен елемент. Има много области, в които могат да се реализират урязвания – но не искам тук е, да започнат да ме обвиняват колегите от други комисии. Има някои области обаче, които ми хрумват е, е, на ум. Не трябва да забравяме, че в ресора на ИТРЕ влизат въпроси, които са много важни за излизането от, кражата, от кризата, но и не само в това отношение. Те са много важни за осигуряването на конкурентоспособност на Европейския съюз на глобалния пазар. Това са въпросите, които влизат в нашия ресор. И именно това трябва да е основният ни аргумент. По тези въпроси не трябва да има никакви урязвания. Да, трябва да разгледаме финансирането и управлението на проекти като ИТЕР, но не може да поставяме под въпрос продължаването на тези проекти, нито пък това трябва да е в ущърп на рамковата програма. И така трябва да имаме обща единодушна позиция по програмите в ресора на ИТРЕ. На второ място трябва да подчертаем и важният фактор. Това са програми за бъдещето на европейската обща политика, които се финансират от общия ни бюджет с малки изключения. Тук става въпрос за политики от ресора на нашата комисия. И ако се урежат сериозно бюджетните средства на подобни политики, няма да имаме такива общи политики, от които ще зависи бъдещият растеж на Европейския съюз. Масио Жардо има думата. Благодаря. Има две неща, които искам да кажа за ИТАР. Радвам се, да кажа, че има силна европейска подкрепа за ИТА, но вчера имаше решение на съвета и държавите членки не искат да се финансира този проект. Ние сме за него, но за него няма пари. Затова трябва да сме доста гъвкави, когато става дума за позицията на държавите членки спрямо ИТЕР, защото те казват, че той трябва да се финансира само от европейски бюджет. Освен това, ние не трябва да казваме, че след като веднъж нещо е подкрепено, трябва винаги да го подкрепяме. Трябва да проявяваме политическа отговорност. Ако подкрепяме нещо, но след това ситуацията се променя, а в момента ситуацията се е променила, имаме криза с енергетиката, с финансите, с климата, условията са се променили. Тоест, като политици трябва да преразгледаме нещата, да преоценим проекта въз основа на потребностите на Европа и в условията на кризата, промяната в климата, енергийната криза също е така и необходимостта от работни места. Смятам, че трябва да преоценим от тази гледна точка проекта. Ähm, Благодаря. А, сега комисията желая да вземе становище. Моля съвсем за кратко, две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да използвам тази възможност да ви напомня, че бюджетните кредити за плащания, поискани от бюджета за 2011 година, са за периодични плащания по договори, които вече съществуват. А също така ще бъдат предвидени средства за предварително финансиране и за нови договори. Съществените намаления, предвидени от бюджета, ако те се случат, това ще има две последици. Първо ще се засегне периода за изплащане по вече подписани договори и ще има много закъснения по плащанията и ще трябва да се плащат лихви по просрочените плащания през 2011-2012 2012. Това ще повлияе също и върху броя на договорите, подписани през 2011 година. Поетите задължения за плащане за 2011 година не са намалени толкова, но ще трябва да намалим подписването на договорите, за да намалим и предварителното финансиране през 2012 година. И това може да има крайно неблагоприятни последици за финансиран през 2012. Така, така че решението на съвета има много отрицателно въздействие върху изследователските дейности, а това няма да подпомогне економическото възстановяване на своя ред. Ще дам думата на колегата. Бих искал да иллюстрирам един момент. Предлага се 11% намаление на плащанията за действията за малките и средни предприятия. Това е много лошо. Ние можем в резултат от това да намалим финансирането и да отложим подписването на нови договори. Това сериозно ще засегне малките и средни предприятия, а точно това са клиенти, за които е много вредоносно всяко забавяне в плащанията. Също така бих искала да привлека вашето внимание към нещо, което изглежда като по малко намаление, само 5,5 милиона за моята агенция, но това са 15% от административния бюджет на моята агенция. До сега намалявахме времето за предоставяне възмезни средства и заплащания, но ако това намаление се състои, не само няма да мога да привлека нови сътрудници, но ще трябва да извърша и съкръщения. Ако не мога да задържа моите служители, то тогава просто трябва да се забравя за цялото съкръщение на времето за предоставяне на безвъзмезни средства и за плащания. I, I think, I think uh, that... Мисля, че последиците, за които говорихме, макар и да чухме само отделни примери, последиците са много сериозни. Това е ясно. Мога ли да помоля секретарята да опише ситуацията с бюджетните урязвания, това, което каза комисията и ситуацията с ИТР, така че нашата комисия да може да обмисли този писмен текст, когато обсъждаме нашите досиета. Добре, поступило е това предложение. Госпожо Херцог, моля накратко, тъй като ни остава още една точка. Госпожа Херцог има думата. Благодаря. Колеги, съвсем накратко да отговоря на някои въпросите. За бюджетните пера имаме всичките таблици и можем да ви ги изпратим. Няма да отговоря на всички въпроси, тъй като няма време. Към госпожа Ек, може да се случи в сферата на изследванията, че когато се отложи един проект, разходите да се отруят. И точно това е случай с Галилео ако се забави проекта Галилео поради липса или недостиг на финансиране, след това разходите ще се увеличат значително. Не става дума за нещо лесно, като закупуване на килограм хляб в супермаркета. Така че лошите бюджетни решения ще доведат до много сериозно забавяне и до много сериозни последици. Затова трябва да им се противопоставим. И тре подчертава, че за ИТР няма никакви преки плащания и смятам, че трябва да оформим единна позиция по въпроса, защото за следващата финансова рамка трябва да сме абсолютно ясно за какво ще настояваме. Изцяло съм съгласна с комисията, но ние видяхме в документа на съвета за бюджетни намаления, че те намалиха разходите за управление. И ако не промените правилата, те ще се прилагат, но ако се намалят разходи за управление, просто тези правила няма да доведат до резултати. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да бъдат възстановени всичките бюджетни пера в първоначалния им вид. Просто защото агенцията не може да работи, ако ние не се обединим около една едина позиция. Смятам, че трябва да изпрати много ясна ясно послание до съвета, че ние се борим за интересите на Европа и ще използваме всички възможности, които ни предоставя за това процедурата за съвместно вземане на решение. Всички политически групи са съгласни, че трябва да се борим за конкурентоспособността на Европа, а за това са необходими финансови инструменти. Благодаря на всички за подкрепата. Благодаря. Комисията иска да вземе отново думата. Моля ви, само ако е ново нещо. Взимат, имате думата. Uh, let me just um, speak on behalf of the European Research Council Executive Agency because от името на изпълнителната агенция Европейския научно-изследователски съвет в предложеният бюджет ние сме избрани с най-голямото урязване 100 милиона кредити. Този съвет е един от успехите на седмата рамкова програма. и урязването ще засегне сериозно неговата дейност. Точно когато набираме скорост. Просто с подобно урязване ще се спре реализирането на програмата. Този, това урязване с 100 милиона е наистина пагубно за нас. Благодаря. Ако всеки разяснява колко катастрофално е положението за неговия проект, дори къде няма да стигнем. Всеки трябва да допринесе. Така че поздравявам колегите, които работят по този проект, но моля грижливо да разглеждаме тези неща, както в парламента, така в комисията, но и съвета трябва да допринесе за това. Така, моля, извинявайте, че ви обръщам внимание, че трябва да бързаме, защото има още една точка при разглеждане на плата за дейс... плана за действие за енергийна ефективност. Бент Бенсен чака да предложи проекта си. Напомням за това, че 18 август е крайният срок за подаване на изменения. Господин Бенсен, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I want to thank... Първо искам да благодаря на докладчите в Сянка за доброто сътрудничество. Сега ще мина на матерния си език. Става дума за нещо, което влияе на нашата конкурентоспособност в Европа. Ние живееме в голям свят, трябва всичко да направим, за да засилим конкурентната сила на Европа. Ние знаеме колко е важно да се намали разхода на енергия. Това е важен параметр за конкурентоспособност. Независимо дали в областта на политиката на климата или в областта на политиката в индустрията, ефективността е ключов приоритет в бъдещите стратегии. Ние зависиме от гъста, от Русия, нефт от Близкия изток, това са фактори, които са важни, докато се вършат изследвания за нови енергийни източници, трябва да економисваме енергията и да повишаваме енергийната ефективност. В доклада трябва да поставим приоритет върху това колко милиарда евро можем да спестим чрез по-висока енергийна ефективност и економии, <clears throat> вместо да даваме пари на отделните региони. Не, не е нужно да си е ядрен физик, за да можеш да изчислиш колко важна е енергийната ефективност за Европа. Важно е да говорим с един глас от името на парламента, за да може комисията и съвета <clears throat> да знаят на къде е, е, иска да се развиват нещата парламента. Ако направим това, ще имаме по-голямо, е, по-голяма важност сред институциите. В тази насока работихме. Трябва да постигнем повече в енергийната ефективност, за да във връзка с а, стратегията 2020. Можем да създадем много зелени работни места и а, работни места в малките и средни предприятия. Аз идвам от една държава, която увеличи брутния вътрешен продукт без да използва енергия. И това послед... през последното десетилетие. Има много голям потенциал в енергийната ефективност. В много сектори на Европейския съюз, но още много трябва да бъде направено. Тези неща бързо се изплащат. Инвестиция в енергийната ефективност често а, има възвръщаемост от 2 до 5 години. Това не е само хубава задача, но и добър бизнес. Докладът трябва да описва потенциала какви средства могат да бъдат економисани в Европейския съюз, трябва да се постигне съгласуваност между правните разпоредби. При прилагането в държавите членки там са недостатъците. Ако разгледаме плана за енергийна ефективност от 2006 година – и приложенията му, ще видим, че има редица неща, които са отлагани за 2007, 2008, 2009, 2010, много проекти. Трябва да се проучи дали всичко сме направили, което бихме желали да бъде направено. Едновременно с това, според мен е необходимо да се промени директивата за енергийната ефективност, за пренасене на топлина, също директивата за етикетите. Един от елементите, с който дискутирахме с, доклада, с докладчика в Сянка, е, економията на енергия в съществуващите сгради. Ние говориме за новите сгради, но трябва да бъдат разгледани масата съществуващи сгради, където има огромен потенциал за економии. Има възможност за много е, работни места за малките и средните предприятия. Смятам, че е, властите трябва да бъдат добър пример да създадат пазара за това. Е, обществените поръчки са особено важни Нужни са ни повече иновации. И прилагането на тези неща има много потенциал. Необходимо е да се създадат нискоенергийни автомобили и горива. Повечето от нас, които се занимават с енергетика от години наред знае, че има огромен потенциал в този сектор, но има един проблем – финансирането. Нашият проблем е просто, че липсва финансиране. Смятам, че е необходимо да се използват както структурните фондове, но и частни капитали. Нужни са нови форми на финансиране, които да намерим. Ако погледнем нашите предприятия, ще установим, че има много възможности да се, да се инвестира в частни предприятия с, амор... с възстановяване на разходите за 2-3 години. Затова е необходимо да се разгледат и гаранциите в този сектор. Енергийни предприятия предприятия могат да получат помощ, тези, които работят по-отдавна в енергийния сектор, знаят, че енергийните предприятия живеят от това покупка на енергия и продажба на енергия. С това не смятам, че трябва да а, върнем назад някои неща. Напротив, знаем, че времевия график е доста стегнат на 9 септември и доклад трябва да се придвижи напред. А, говори с комисията по този въпрос, но ако искаме да повлияем, а, трябва най-късно до среща на върхът на 4 февруари да придвижим този доклад напред, за да можем да повлияем на бъдещото развитие. Аз съм открит за коментари, за изменения. Радвам се на доброто сътрудничество с докладчика в Сянка. Благодаря ви, господин председател. Аз също благодаря. Има 6-7 души, които желаят да се изкажат. Ще им бъда много благодарен. Ако всеки гледа часовника и се придържа към това, че в 12.30 ще ни напуснат преводачите. Дам думата на докладчика в Сянка, госпожа Хол. Thank you very much. Искам да благодаря на господин Бенсен за свършената от него работа и за сътрудничеството му с докладчите в Сянка. Всички се съгласихме, че има голям потенциал на енергийната ефективност, който все още не е реализиран. Не трябва да забравяме за възможностите, с които разполагаме. Тук се включват и законодателни мерки, които са дали резултат в други области – Трябва да помислим и за общо европейски цели, които да касаят енергийната ефективност от страната на потреблението. Що се отнася до търсенето, Преработването на директивата за енергийните услуги е много важна. Трябва да се преработи националните цели в това отношение. Евентуално трябва да имаме и цел за държавите членки за процент санирани сгради през година, нещо, което няма в момента. Съгласен съм с докладчика, че трябва да настояваме повече за директивата за енергийното потребление, но мисля, че времето не е на наша страна. Вече комисия трябва да види с какви ресурси разполага, за да може да спазва графика. Що се отнася до сградния фонд? Има няколко основни пречки. На първо място, финансирането. Проблем, който се опитаме да решим с директивата за санирането на сгради. Енергийната ефективност е економически съобразна, но все пак има необходимост от първоначална инвестиция. Първоначален капитал – на второ място, обучението. Хората, които се занимават с енергийна ефективност, са местните строители. Те трябва да минат през обучение, да знаят какво трябва да направят, за да подобрят енергийната ефективност на сградния фонд. Съгласен съм, че в сфери като транспорт и селското стопанство не са предприяти мерки в миналото. Трябва да видим как да се подобри енергийната ефективност и там. трябва да забравим и за възможностите, които съществуват, за голям напредък, чрез нов подход, научно-развойна дейност, новаторски дейности. Аз работя с университета в Дъръм, където се работи по подобряване на осветлението в офиса. На него се пада 50 на 100 от енергията, която се използва в офиса. осветлението може да идва от възобновяваме източници на енергия, а не от електрическата мрежа и така могат да се реализират сериозни економии. Трябва да вземем предвид и новаторските подходи, освен всички останали аспекти. А сега дам думата на госпожа Ко... Томпсън. И аз искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка енергийната ефективност е залог за успеха на стратегията за 2020 година за намаляването на въглеродния диоксид и повишено използване на възобновяеми източници на енергия. В пакета за климатични промени се подчертава, че енергийната ефективност е предпоставка за постигане на целите за 2020 година за възобновяеми източници и намаляване на въглеродния диоксид по една или друга причина целта за енергийна ефективност за 2020 не е задължителна като останалите цели, да речем за въглероден диоксид или възобновяеми източници. В това няма логика. Ако не намалим енергийното ни потребление, възможността за постигане на целите на 2020 година ще е свързана с повече възобновяваме източници, повече инвестиции. Ето защо е много важно да имаме задължителна цел за енергийна ефективност. Докладчикът споменава, че в плана за действие за енергийна ефективност мерките не са изпълнени, целите не са постигнати. Разбира се, че е така. Защото, както виждаме в парламента, когато целите не са задължителни, те не се изпълняват. Това е още един аргумент за превръщането на целите за енергийна ефективност в задължителни. Какви са аргументите против задължителни цели? Това е прекалено скъпа дейност, но така ли, е, че енергията си е скъпа дейност и в тази връзка мисля, че е важно да обърне внимание на социалния аспект. Енергийно бедните абонати са проблем, Говоря за случаите, в която голям процент от доходите отиват за сметката за електричество и енергия. Голям е процента на енергийно бедните в Европейския съюз. Трябва да помислим как да се борим с този проблем. Разбира се, много важно е да видим как да финансираме инвестициите в енергийна ефективност, особено в новите държави членки, където има най-голям процент енергийно бедни. В тази връзка смятам, че можем да използваме структурните фондове и кохезионния фонд. Това не е просто препоръка, просто трябва да се предвиди част от парите по тези фондове да се използват за енергийна ефективност. Енергийната ефективност трябва да е част от осмата рамкова програма и стратегическият енергиен план. Последният в момента касае само енергийните технологии, подобряване на възобновяемите източници и не се обръща внимание на енергийна ефективност. На последно място, за да постигнем целите, енергийната ефективност следва да се разглежда в контекста на стратегията за 2020 която също бе прията тук. Е, приехме резолюция миналият месец в Страсбург. Стратегията на Съюза за 2020 година за заетостта и растежа обръща внимание на квалификацията, както каза и госпожа Хол. В Комисията по заетост току-що бе съставен доклад за зелените работни места – Европейски социален фонд и програмите за учене през целия живот са подходящи средства за инвестиции в човешкият капитал с оглед създаването на нови работни места в една нова зелена економика. Колегата Жардо, има думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Както и колегите, Бих искал да поздравя докладчика за прекрасно свършената работа. Той много добре си сътрудничаше с докладчиците в Сянка. Ние се стремим заедно да подготвим един доклад, който да не изисква стотина изменения. Както и той каза, ние сме много далеч от използване на потенциала за енергийна ефективност. Съгласна съм с госпожа Хола и госпожа Томсен, че трябва да имаме задължителни за изпълнение цели. 20% трябва да бъде задължителни за изпълнение целеви показател, защото иначе другите сектори няма да са достатъчно амбициозни в използването на потенциала. Това не е само политическо искане. Много промишлени сектори изискват това. Например, ако видите доклад на Индустриалния форум за енергийна ефективност, ще видите, че много фирми, като ГОПА, поддържат това да има задължителна за изпълнение цел и да се гарантира по този начин прозрачност на инвестициите и индустриалната стратегия. Също така искам да говоря за съответствието и за надлежното изпълнение. Днес имаме сериозни проблеми. Когато преразглеждаме директивата за енергийните услуги, смятам, че е много важно, че комисията ще има роля на наблюдател за това какво правят държавите членки. Важно е да има съответствие с изискванията от страна на държавите членки и операторите, както каза докладчика и ние сме съгласни с него. Задължително трябва да гарантираме това, че бюджетът подкрепя това, за да имаме енергоспестяване, енергийна ефективност. Смятам, че инициативата за сградите ще получи финансовата помощ за модернизацията на сгради и тази инициатива е много важна. Трябва да се потърси връзката между финансовите инструменти и инициативата за модернизация на сгради. Това, което каза госпожа Томсън, за енергийната бедност. Тези инициативи могат да бъдат насочени към социалните жилища, хората, които са енергийно бедни. Смятам, че ние бих могли да формулираме добри предложения в тази област. И накрая господин Бендесън говореше за преразглеждането на директивата за енергийното етикетиране. Току-що приехме тази директива. Едно друго решение може би да се насочим към 2012 година и да извършим всичко, което е свързано с екоетикетирането, енергийното етикетиране и да предложим тогава една обща директива за етикетирането на продуктите. Трябва също така да гарантираме това, че има съответствие и спазване на тази директива и с необходимата отчетност от държавите членки. Благодаря. Сега госпожа Ек. Може ли по-кратко да се изказвате, ако обичате? Uh, very... Това е едно много важно досие. Ние се стремяхме да решим проблем. Ние всички знаем колко хубаво нещо е енергийната ефективност и се опитвахме да решаваме въпроса на парче чрез различни законодателни актове. Смятам, че те са работили относително добре, но също време пропуснахме и много благоприятни възможности, за да използваме този работен метод за, ефер... за енергийната ефективност. Например, възможността да се спестява енергия в промишлеността. Ние се опитахме всичко това да натикаме в схемата с друговия с емисии, но не успяхме заради съвета. Опитахме други досиета за отопление и охлаждане и други. И все още има много възможности и като цяло за 3-4 години се възвръщат инвестициите, може би 5, ако става дума за големи промишлени предприятия. Ако индустрията инвестира в подобни технологии, това ще бъде много добре, но защо те не го правят? Някои казват, че а, 4 години е времето за възвръщане на средствата. Дългосрочен аспект става дума чисто просто за конкурентоспособност. И разбира се, това е важно за работните места, за климата и за всичко. Но ние трябва да потърсим законодателство, което да потикне индустрията да прави такива инвестиции. И има голям потенциал не само в Швеция, но само много малко предприятия са се модернизирали, така че да бъдат енергийно ефективни. Що се отнася за новите държави членки, там потенциалът е огромен. Също за топлофикацията, както и за охлаждането, климатизацията на сгради. Смятам, че трябва да имаме задължителни целеви показатели за енергийната ефективност. Важно е да има един общ подход. Ние можем да използваме вече съществуващо законодателство, но да попълним белите петна. Така че е много важно да имаме задължителни цели. Трябва да обсъдим други сфери, за които сега не сме говорили. Замеделието беше споменато и наистина там има много добри примери а също възможността за бели сертификати. И накрая ние обсъждахме бюджета. Отново. Ние разкажем бюджета на Европейския съюз. И ние трябва да водим битка все едно цяла Втора световна война, за да се получат пари за енергийната ефективност. Нещо, което се възвръща, се ориентира изключително бързо трябва да има национални задължителни цели и това е дебат, който трябва да проведем, за да попълним белите петна. Благодаря. Каренц. Господин Каренц. Първо, бих искал да благодаря на господин Бенсън. Той е свършил прекрасна работа и е поставил някои изключително важни въпроси. Бих искал да отговоря на това, което казаха някои колеги за задължителните цели. Този дебат продължава в този парламент и различните политически групи имат различни подходи към тези задължителни цели. Аз бих предложил да променим дебата малко. Да не обсъждаме толкова много дали да имаме или не задължителни цели, защото Задължителните цели означава, че ние искаме конкретни резултати за енергийната ефективност, в сферата на енергийната ефективност. Но мисля, че трябва да се съсредоточим за това как да бъдат постигнати целите и какво ще бъде финансирането за постигането на тези цели. Защото ситуацията в различните държави членки е много различна. Има държави членки, които са много богати, други по-малко богати. Има държави членки, които са много ефективни, има държави, които не са толкова ефективни. И преди да решим като парламент дали да имаме задължителни цели, мисля, че трябва целите, задължителни или не, да ги обедним с реалистични цели и реалистични начини за постигането им. Тук господин Пендесън говореше за кохезионния фонд, за структурните фондове. Може би не трябва толкова да спорим за това дали да имаме или не задължителни цели, но за това как чрез реалистично финансиране да постигнем тези цели, откъде да дойде това финансиране. Благодаря. Благодаря. Искам аз да поздравя колегата Бенсън за свършената работа. за добрата работа с докладчите в сянка и членовете от различните групи. Това е важно по редица причини. Енергийните ни ресурси са ограничени. Енергийната ефективност е много важна в това отношение. На второ място въздействието от глобалното затопляне. Ние се нуждаем от енергийна ефективност. И в това отношение. И така това е важна тема с економически и други измерения. Искам да подчертая това, което каза господин Каренц. Ако предвидим задължителни цели и мерки, има известен проблем. Казваме, че с тези неща може да се реши социалния проблем. Това, че ще имаме задължителни мерки или цели, не означава, че ще повишим конкурентоспособността си и заетостта. Понякога е точно обратното. Растежът и конкурентоспособността носят със себе си заетост и социално благоденствие. Понякога хората имат нереалистични очаквания от задължителните мерки. Мисля, че трябва да можем да използваме и фондове като кохезионния. И още нещо. Дълъг път трябва да изменим преди да реализираме енергийната ефективност. И тъй като ни чака дълъг път, трябва да акцентираме върху тези технологии, които ще позволят по-голяма ефективност, а не върху задължителният характер на целите. Ако акцентираме върху научно-техническия прогрес, можем да упражняваме натиск, да създадем повече работни места и да повишим конкурентоспособността. Информационните и комуникационните технологии са първоисточник на подобряванията на енергийната ефективност – също програмата за дигитализация на парламента и на комисията има редица аспекти, свързани с информационните, комуникационни технологии и енергийната ефективност, но все още не предстои дълъг път. Постигането на енергийна ефективност не е лесна задача. и Трябва да обърне внимание на информационните и комуникационни технологии и енергийната ефективност, според мен. Давам думата на комисията. Vielen Dank, Herr äh, Vorsitzender. Äh, having seen the, the time госпожа Коскимаки. Ще се опитам да бъда максимално кратка, тъй като времето е напредна. Първо искам да ви благодаря на господин Бенсен и на всички колеги в залата от парламента за този доклад за енергийна ефективност. Това е наистина много актуален въпрос. А и момента е много удачен. Избран е точен момент за разработването на енергийна политика за енергийна ефективност. Европейска политика за енергийна ефективност. Като следваща стъпка, комисията планира да представи глобална стратегия за енергията. Който ще е основният въпрос, който ще се обсъжда, включително и на заседание на Европейският съвет до година. В нея ще се включва и важният елемент за енергийна ефективност. Според сегашните планове, за първи път ще се разработи подобна глобална стратегия, като се прави развоят на събитията в търсенето на енергия. По този начин енергийната ефективност заляга в центъра на политиката в Европейския съюз. Това е сериозно предизвикателство за всички нас, защото, както знаем, енергийното потребление, енергийната ефективност са все въпроси от сферата на субсидиарността и не е лесно да се разглеждат на европейско равнище. При все това, комисията смята, че трябва да разработим амбициозна европейска политика за енергийната ефективност, която да гарантираме участието на всички заинтересовани страни, които в крайна сметка ще трябва да прилагат и изпълняват политиката. Тук визирам държавите членки и местните заинтересовани страни в тях. Също времено трябва да разполагаме с такава стратегия, която да включва както хоризонталните въпроси, много от които бяха споменати днес по време на първоначалния дебат, но също така и точни, амбициозни политики за основните сектори на енергопотребление – Т.е. тематичната е политика за сградния фонд, ролята на санирането на сградния фонд, също транспорта, какво може да се направи там, за да се намали използването на енергия базирана на изкопаеми горева там. И на последно място, тези сектори, които също зависят до голяма степен от енергията. Това е самото начало на дискусията, господин председател. За това ще бъде кратка. Разчитам на вашето сътрудничество в бъдеще. Благодаря. Колегата Бенсън накрая. The, the, the and... Благодаря на всички изказали се. Ще работим активно, докато останалите колеги почиват през лятото. Добре, накрая две бележки от моя страна. Първо, много се говори за ефективност в индустрията. Може ли да получим един списък на това какво е постигнато от индустрията в областта на ефективността? Нужни са ни числа за различните сектори на индустрията и в различните държави членки за да направим по-добра оценка. Втората бележка ще се срещнем на 2 септември. До тогава пожелавам на всички да починат добре. Няколко седмици имаме почивка. Добра почивка. Отпуснете се добре. И след това успешна работа през септември. Благодаря на преводачите за това, че останаха няколко минути по-дълго с нас. Благодаря.